Bien, puisque M. Olbrich vient de nous rejoindre, je suggère que nous abordions dès maintenant. Господин Албрех току-що дойде. Затова нека преминем към точка 5 от дневния ред. Планът за стратегически инвестиции и правното му основание, което всъщност представлява изменение на действащото законодателство. Разменихме мнения с комисията в лицето на нейния председател, който проявява специален интерес към това досие. Споразумяхме се за установяването на сътрудничество с Комисията по економически и парични въпроси, съгласно член 55. Ще приложим системата на равнопоставено сътрудничество и на съдокладчици. Господин Албрех ще бъде докладчик от наше име. Извинете, докладчикът ще бъде господин Фернандес. Това решение бе взето вчера. Добре, казва председателят. Господин Фернандес ще бъде докладчик от името на Комисията по бюджети, а господин Булман от името на Комисията по економически и парични въпроси. Има асоциирани комисии съгласно член 54. Това са Комисията по транспорт и Комисията по промишленост и енергетика. Комисията по заетост. И Комисията по бюджетен контрол кандидатстваха за участие в триалога. Все още не е взето решение от председателския съвет. Надявам се, че той ще ни даде зелена светлина, за да започнем работа. Вчера подписахме писмо до съвета на председателите на парламентарни комисии, които ще разгледат въпроса тази сутрин. Не бива да губим време. Може да проведем извънредно заседание в понеделник на 9 февруари в Страсбург. Екон. Ако разбира се имаме съгласието на Комисията по економически въпроси. Господин Фернандеш, имате ли да коментирате нещо по така важната функция, която ще изпълнявате? Благодаря, господин председател. Ще говоря на португалски. в е, началото сме на един много важен процес за Европейския съюз. И всеки, който работи за това да има економически растеж и заетост, трябва да застане зад плана Юнке. Политическите групи считам, че застават зад идеята и целите да има е, инструмент за инвестиции, които да привлекат допълнителни такива. Времето е доста ограничено, затова и трябва да работим усилено. Надявам се на мини сесиите през юни ще е, имаме възможност вече да вземем решение. би трябвало да мине през съвета предложението на, пъл... на първо четене и ако това се случи, ще гласуваме през юни. Има някои въпроси, които остават нерешени. Трябва да формулираме реакциите си в хода на процеса, защото ние имаме изключително важна роля в целия процес. Екон безспорно иска да има статут на напълно асоциирана към работата. И без коригиращ бюджет, проекто коригиращ бюджет номер едно, ние нямаше да имаме плана Юнкер. Затова и е толкова важна нашата работа. Ние постигнахме консенсус – това сега се приема зададено. Консенсус подкрепа на тази новаторска идея. Но сега трябва да минем през целия процес, да стигнем до окончателния етап и в този момент да видим дали предложенията или решенията, които се предлагат за това, кои бюджетни функции да се използват за гаранциите, ни дават някакви альтернативи за действие или не. Напълно разбирам аргумента за използването на Хоризонт 2020 и инструмента за свързване на Европа. Ние бихме могли е, да кажем, че плана дава допълнителни възможности за постигане на целите на тези е, е, средства и фондове, във всички случаи те могат да го подпомогнат. И ако вземем пари от други бюджетни редове, съвета може би е, ще поиска преразглеждане на многогодишната финансова рамка, което пък ще доведе до забавяне на плана. Но ако има альтернативни предложения, които да постигнат консенсус в парламента, ще ги приемем с удоволствие. И Надявам се, че ще получа пълното сътрудничество на политическите групи, защото ние споделяме една цел, а именно да се постигнат инвестиции за работни места и растеж. Госпожа е, Завалю, ако обичате, може ли малко да ни говорите за това какво, как ще се развиват е, нещата във времето и юридическото основание? Благодаря. Ние тук си работиме в двойка с колегата непрекъснато. Аз ще бъда докладчики за плана за инвестиции. Предложенията на парламента за проекто коригиращ бюджет номер едно са на базата на постигнатите споразумения за финансиране. И свързването на, парламент, е, на парламентарните предложения с фонда за финансова стабилност. Сигурно ще има и альтернативни предложения за бюджета и естествено ние ще трябва да постигнем съгласие първо в парламента, а после и в съвета. И не мисля, че може да се прави каквото и да било, което да води до промяна на многодишната финансова рамка, защото в съвета никога няма да се съгласят. Абсурд е да се взимат пари от е, земеделието или нещо подобно. Просто забравете. Има обаче изкусителни възможности. И ако трябва да търсим альтернативи, Може би ще трябва да помислим за разбивката на бюджета от година в година. Инструмента за свързване на Европа може да се използват съществуващите маржове за ангажименти до 2020. И тогава вече пък ще видим и колко пари ще останат за гаранциите. Там става дума за милиарди и трябва да бъдем много, много внимателни. Може би можем да намалим тези е, суми. Има много идеи, които ще трябва да обсъдим. И не всички така попадат е, точно по темата бюджет, но все пак. до следващия месец доклада трябва да е готов, така че е добре да обсъдим колкото може. Да, да, плана си е необходим, защото той има отношение към растежа и заетостта. Но по този начин ние показваме, че и парламента, и комисията, и съвета могат да взимат е, е, доста бързо решения, когато се налага. Госпожа Гресле господин председател, заместник председателя на комисията Катайнен. А, ние бяхме с него, обсъждахме в пленарна зала, зададохме му доста <laughs> въпроси и не получихме никакви отговори. Затова мисля, че трябва да изготвим един бърз въпросник, да ни го изпрати бързо после секретарията и да подадем тези въпроси, за да се надяваме, че поне някои отговори да ще стигнат до нас, защото не можем да работим по законодателни предложения, когато не, нямаме отговор, е, отговори на основни неща. Но благодаря на докладчика за свършената работа. Да, да, да, аз съм напълно наясно колко успешно трябва да работим, затова и свикваме извънредно заседание в Страсбург с колегите от ЕКОН. А сега давам думата на госпожа Тома. Тя трябва да ни напусне съвсем скоро. Затова кажете ни каква е вашата оценка за измененията на многогодишната финансова рамка. Благодаря, господин председател. Благодаря... Извинете ме, че трябва да напусна по-рано. За тази, това преразглеждане, нека да ви кажа съвсем накратко, после колегата ми са докладчики е тук и може да допълни. Да има известно закъснение заради това, че се загласува късно новогодишната финансова рамка, закъснение в изпълнение на европейските програми. И тогава фондовете, които трябва да се използват и които са предназначени за изпълнение на оперативните програми, те трябваше да бъдат одобрени от комисията до 31 декември, но далеч, още сме много далече от е, края на този процес. Има и доста неща, които са предхвърлени в 2015. 47% от тези програми, които трябваше да бъдат одобрени до 31 декември, ще трябва да бъдат е, отложени и съответно за следващата година ще се прехвърлят и кредитите за поети ангажименти. И за това по член 19 в е, е, многодишна финансова рамка е, ние можем да направим това. Да ви покажа доколко голям е проблема 99% от е, програмите на Чешката република, например, са засегнати или 53% от програмите на Обединеното кралство. 66% от програмите на Италия. Просто ви показвам колко е, голям е проблема. И това преразглеждане е, се прави, за да не изгубиме средствата, които можем да дадем като ангажименти. И е, моят анализ, моите чувство е, че тук става дума за чисто техническо преразглеждане или модификация на е, МВР. Затова не трябва да осложняваме нещата, да минем максимално бързо през процеса, за да може да се реши този въпрос. А сега не трябва да забравяме, че предложението за преразглеждане на многогодишната финансова рамка е свързано и с въпроса за плащанията, защото се отлага и използването на кредитите за плащания и има риск те да се натрупат и след това да трябва да бъде плащано всичко през 17-та или 18-та година. И именно по тази причина ние в парламента трябва да реагираме, като имаме предвид това забавяне на кредитите за плащания, и да напомним ясно, че ние имаме програма за изпълнение на плащанията, а също и, че има едно преразглеждане на многогодишната финансова рамка. И нашите колеги от е НП искат да, да я, само да я разгледаме, други искат да се направи ревизия – всичко това е свързано и с известни съображения, свързани с избори, но във всички случаи ние трябва да се организираме в парламента и в нашата комисия да определим как ще се случи това преразглеждане. Следващият оратор. Uh, uh, <clears throat> Господин председател, няма да повтарям всичко казано до тук. Нека да спомена, че има три типа програми, що се отнася до нивото на участие на комисията. На първо място програми, които са анализирани и приети. Тук няма проблем. Те са от 2014 година. Правилото M плюс 3 се използва за тези програми. Това означава, че приетите програми са по принципа N плюс 3, 15, 16, 17 година. На следващо място, неофициално приети, но готови програми, така нареченото прехвърляне, те автоматично отиват за следващата година, 2015. За тях също се приема правилото М плюс 3, но започването е от 15-та, значи 16, 17, 18 година. И третия вид програми, които няма да бъдат прияти през 2014 година. Тук е на лице опасността да се загубят средства. Ето защо предложението е да се прехвърлят средствата за кредити, незаплащания за 15-та година, с изключение на програмите, които са по правило М плюс 2. Става дума за обежище, програмата за обежище. Фонда за миграция и фонда за вътрешна сигурност. Предложението тук е да има прехвърляне за 15, 16 и 17 година. Искам да напомня обаче, че тази програма е по силата на правилото М плюс 2, но тя никога не се приема за първата година. Тоест, ако има прехвърляне на средства за 2015 година, то М плюс 2 правилото започва да се прилага от 2016 година. Онези, които са през 2016 година предвидени, ще започнат на практика през 2017 година. Споделеното управление по 1А се прехвърля от 2014 за 2015 година с изключение на трансграничния инструмент и инструмента за съседство, който се прехвърля от 2014 към 2017 година. И тук възниква проблема как ще се оправдае принципа М плюс 3. Тоест, става дума за технически е, изменения. Беше зададен въпроса какво е въздействието върху плащанията. Комисаря отговори, че няма пряко въздействие върху кредитите за плащания в момента. Тези промени обаче трябва да бъдат включени в ПКБ номер 1 който ще съпътства настоящия регламент. И тези елементи ще бъдат включени за 2016 година в бюджет. Технически аспекти, казах вече става дума за 2016-2017 година. В единия случай става дума за програмата за обежище. Благодаря за уточненията. Напомням, че до 26 февруари ще ни предадете доклада. До, 11 март е крайният срок за подаване на изменения. И след това след това гласуваме измененията на 1 април. Споменахте коригиращ проекто бюджет 2. Какви са последиците там? Може ли да коментирате? Да, аз слушам тук изказванията по тема, която е изключително техническа и като че ли това ме притеснява, защото ние забравяме основното, името, нашата цел, т.е. економически растеж и заетост. Сега говорим за разходи отново, но все пак не е лошо да мислим и за приходите, откъде ще идват средствата. Например, трябва веднъж и за винаги да решим и да дискутираме с съвета вноските от страните членки да идват регулярно. Председателят прекъсва. Вие е, ще коментирате тази тема и за, при европейския семестър. Е, примерно за взаимосвързаността на Европа, за научни изследвания. Това са теми, които ме безпокоят. Именно те ще създадат възможност за растеж и за заетост. Така че и за тях трябва да се намерят средства. Председателя, да, да, механизма е, предвижда, ако всичко върви добре, да има и съответните средства. Кажете сега за е, коригираш проект бюджет 2. Е, Благодаря. По проекта на коригираш бюджет номер 2 става дума за прехвърляне от програмата за 2014 година, които е нямало как да бъдат е, осъществение, тъй като е имало забавяне. Връщаме се към всеки един дебат, е, който провеждаме всяка година. Как е, това прехвърляне за 21 милиарда евро да се осъществи от 2014 към 15 и следващата година? Каква част от тези средства ще бъдат средства за поети ангажимент и каква част средства за плащания? Част от плащанията не се прехвърлят, те остават за изплащане на съществуващи задължения. Не сме подобрили положението по отношение на неплатените средства. До каква степен тук ще има въздействие върху бюджета? Чуваме, че ще има подобрение на младежката гаранция. Това е добре, добра новина. Но какво да кажем за плащанията за 2014 и 2015 година? Мисля, че комисията трябва да създаде план за да реши проблема с кредитите за плащане. Ако МФР не се промени, няма как да постигнем нещо. Ще трябва да увеличим кредитите за плащания просто, ако искаме да изпълним своите задължения. Заплащанията, според мен, трябва да бъдем последователни и да предприемем инициативи, които да подбутват съвета да си даде е, сметка, че е необходимо да си внесат е, вноските. и в края на кращата плана Юнкер се базира на доверие. И в един момент, ако съответните страни не си изпълняват задълженията, кой ще, какви ще са аргументите, какви ще са гаранциите за частните инвеститори, че ако те инвестират, ще има съответните средства. Комисията в момента Е, има, не е ясно колко от е, дълговете, които се натрупват, успява да плати. Alors, on va prolonger le débat, puisque Monti... Продължаваме дебата. Господин Монти пристига след няколко минути. Господин Ламасур е тук. Добре дошъл, господин председател. И е, по доклада на госпожа Дезавала. И е, по отношение на изказването на госпожа Тома и госпожа Брек, имате ли коментари? Много бързо ще обменим мнение по тази тема, защото съвсем скоро ще дойде господин Монти. Никой не иска да се изкаже. Oui, on va, on va suspendre quelques instants. On va pas, on va pas commencer l'examen des, des rapports relatifs au fonds d'ajustement à la globalisation. Donc, je suspends la séance. Добре, прекъсвам заседанието за момента, докато изчакаме да дойде господин Марио Манти. Драги колеги, ако обичате, заемете отново местата си. La séance est reprise. Започваме отново заседанието. Комисията по бюджет е, има удоволствието да посрещне сега е, господин Монти, който ще ни е, представи елементите от първия междинен доклад – който е представен на председателския съвет. Става дума за работата на групата на високо равнище, която се опитва да очертае един начин за осигуряване на Европейския съюз на собствени ресурси. В момента то е придружено от трима пред, представители на Европейския план, парламент, Елен Ламасур, добре дошъл и на него. Гивер Хофштад също добре дошъл. Но доколкото разбирам, той ще стигне тук чак към 10 часа, защото е пострадал от трафика в Брюксел. А, изключително важна е работата на групата на високо равнищо. парламента ще трябва да гласува, да постигне съгласие. и а, да се търси евентуално един вид данъчно облагане или набиране на средства, които да осигурят е, европейския бюджет. Ние ще трябва да търсиме съгласия и в триалога, където ще има доста противоборства е, с е, съвета, не само за плащанията, най-вече за забавянето на плащанията и натрупването на фактури в комисията. Никак не е приятно това и е, тук е, по този начин не се е, решават основните проблеми за конкурентоспособност, економически растеж и заетост. Така че за нас е от изключително значение работата на вашата група, господин председател. Давам ви думата. Очакваме с трепет тази дискусия и още веднъж ви благодаря. Благодаря, господин председател. Дами и господа, членове на Комисията по бюджета, това за мен е един изключително важен момент от работата на групата, която имам чест да оглавявам. И изключително важен момент и за мен – факта, че аз е, се изправям пред вашата парламентарна комисия. Е, Европейския парламент и неговата комисия по бюджета особено придобиха изключително важна роля в цялата динамика на дебата за европейските финанси. И ако ми позволите, мога да кажа, че вие сте е, основна част на двигателя на европейското развитие. И е, сте ключовата, ключовият елемент, а най-малкото, защото трябва да отчитате и всички е, допълнителни аспекти на европейските политики, свързани с финансирането. Затова благодаря ви изключително много, господин председател и господа евродепутати, за възможността да обсъдя нашата работа с вас. проведохме изключително изтощителни преговори по годишните бюджети за 2014-2015 година. През декември имахме споразумение, постигнато в последната минута. Сега след всичко това е добре да обърнем внимание на структурните предизвикателства и на дългосрочните бюджетни предизвикателства. Както знаете, вече имах възможност да обсъди с председателския съвет в началото на януари е, този въпрос и имах е, възможност да представя първата оценка на групата на високо ниво по отношение на собствените ресурси този проект беше прият добре. Надявам се, че дебата от днешния ден ще ни позволи да се придвижим още една крачка напред. Като членове на Комисията по бюджети, вие сте водещите лица, когато става дума за изменение на европейския бюджет. Вие не отскоро прикамвате за значителни реформи в системата на собствените ресурси на ЕС. За мен е изключително важно да ви давам информация редовно и да работя заедно с вас на всеки етап. Знаете, че е много трудно да се осъществи такава реформа, тъй като има нужда от пълно единодушие между държавите членки. И само ако този въпрос остане основен приоритет за нас, само тогава ще можем да внесем действителни промени в положението. Надявам се, че първата оценка ще ангажира ваше интерес и внимание. Прикамвам ви да използвате тази оценка като повод за дискусия. Нито повече, нито по-малко. Може да използвате тази оценка и като отправна точка Нека сега да ви припомня основните събития през 2014 година и искам да направя обобщение на основните послания в първата оценка на проекта. На тази основа можем да разговаряме, да обменяме позиции, да обсъждаме какво трябва да се прави от тук нататък. Очаквам с нетърпение вашите послания за това какво трябва да се прави. Групата, както знаете, започна работа през пролета на 2014 година, веднага след като парламента, комисията и съвета номинираха по трима членове и освен това избраха председател на групата. За мен беше чест да бъда номиниран за председател. Групата работи в дух на добро сътрудничество, е, прояви се добра воля. Е, всичко това се случи въпреки институционалните промени, които се случиха през 2014 година. През декември същата година, след като комисията Юнкер встъпи в длъжност, групата се събра в новия си състав и трябваше да договори първия документ, който е, трябваше да се представи пред медиите. Разговорите бяха проведени в дух на сътрудничество. Въпреки това обаче трябва да кажа, че нашите позиции не са еднакви. Нашите членове имат различен опит, различни гледни точки е, и всъщност това е естествено, тъй като те отразяват интересите на различните страни по бюджетния процес. Знаете какво многообразие има в това отношение. Това конструктивно многообразие е изключително важно, тъй като не можем да бягаме, да се крием от различните интереси. Трябва да ги взимаме предвид, за да можем като група да бъдем уместни. Групата създаде първата си оценка и доклад преди края на 2014 година както е предвидено в Общата декларация по собствените ресурси от ноември 2014 година. Това е, е акта за раждане, ако мога така да се изразя, на е, тази група. Доклада беше представен пред председателите на трите институции на 17 декември. Той беше публикуван онлайн в същия този ден. Смятаме, че в доклада се установява необходимото равновесие по отношение на първата оценка. От една страна искаме документа да е пределно точен и ясен, когато става дума за анализа на съществуващата система, и от друга страна Искаме документа да бъде с необходимата честност, когато става дума за предложенията за промени на настоящата система. Всъщност това е свързано и с мандата, който бяхме получили. С други думи, комбинирахме два подхода и ги разграничихме. От една страна анализа на съществуващата система и от друга страна предложенията, които трябва да бъдат представени на трите европейски институции. Ние, както казаха и моите колеги, членове на групата, колегите от Европейския парламент, които познавате много добре, ние положихме всички усилия да не нарушаваме този основополагащ принцип на нашата работа. Защото, господин председател, вече имахме някакви идеи, някаква представа за това как трябва да се промени системата. Имаме идеи, но ако бяхме изразили тези идеи предварително, документа щеше да бъде не толкова привлекателен, колкото е сега. Освен това, той щеше да генерира погрешни схващания и очаквания. щеше да се създаде впечатлението, че да, системата не функционира така както искаме, но идеята за предложение също не е кой знае колко добра. И ако се беше създало едно такова впечатление или усещане, е, щеше да има опит за разграничаване от е, една такава стратегия. Ето защо искахме да направим оценка на съществуващата система, която да е максимално обективна и оценка, която по никакъв начин не зависи от предложенията за бъдещи промени. Нека да подчертая един аспект – нещо, което е тясно свързано с вашата комисия и с вашата институция. Оценката на съществуващата система не е кой знае колко благоприятна. Тази оценка обаче е единодушна. Всички членове на групата, без изключение, след подробни разговори, приемат тази оценка и я споделят. И тук включвам тримата членове на групата, които са номинирани от съвета. Така че документа е с предварителен характер, той е сив, ако мога така да го определя, но той беше прият единодушно и това е политически сигнал сам по себе си и благодарение на този сигнал ние вече сме на малко по-единна позиция, отколкото в миналото. Не искахме да провокираме или да бъдем ограничени в своето виждане, защото ако искаме реформа на системата, трябва да чуем с открити умове и сърца различните позиции по въпроса. Както вече ви казах, тук става дума за пълно единодушие, трябва да има ратификация по силата на националното законодателство и трябва да има съгласие от страна на парламента. Ние бяхме пределно ясни, когато казваме какво не върви, какво не е както трябва с настоящата система. Нека да представя сега много бързо съдържанието на тази първа оценка. Това ще бъде отправната точка за бъдещата ни работа през 2015 и 2016 година. В началото се описва системата за финансиране на европейския бюджет, тя се разглежда основно като национални вноски, а не действителни собствени ресурси. Около 80% от приходите в бюджета представляват преки вноски от националните бюджети. 83%, ако трябва да съм точен, през 2013 година. Това са национални вноски или възосновата на БНД на държавите – или като процент от ДДС базата. Това не винаги е било така. Състава на собствените ресурси се промени значително през последните години и ето защо преговорите за бюджета между държавите членки стават все по-трудни и те се концентрират върху изключително повърхностния въпрос за нетния баланс. Имах възможност преди две години, тъй като тогава бях член на Европейския съвет, да видя отвътре как текат преговорите за бюджета. Това, откровено казано, не може да бъде определено като виш пилотаж в европейската политика и в живота на европейските институции. И мисля, че виждането на гражданите за Европейския съюз не би трябвало да се определя от хода на тези преговори. И едва ли гражданите, ако ни видят от някъде в тези преговори, ще ни се възхитят. Доклада припомня неодавнашните опити за реформа на системата и казва, че последните два опита за промяна по време на преговорите за рамките 2007, 2013 и 2014, 2020 година, тези два опита не са, не са успели да променят системата и са довели само до много малки промени. За да се подготвим за по-важната работа от тук нататък. Разглеждаме в доклада методологични въпроси, като критериите за собствените ресурси, както и някои въпроси, свързани с по-широкия контекст на проблема. Например, условията за реформа и как трябва да бъдат създадени такива условия. Сред критериите с цел да се създаде справедлива система на собствените ресурси е критерия за справедливостта. Този критерий е многоизмерен и е свързан с преразпределянето на средства, с бюджетния баланс. Освен това, този критерий е с голям политически заряд и често отключва схващане или погрешни схващания които пък от своя страна водят до политически решения. Накратко казано, този доклад в първата си част показва колко е трудно да се реформира съществуващата система. Това го знаете. От друга страна обаче се прави опит за намиране на конкретни отговори, възоснова на конкретни критерии, възоснова на един дебат на широка основа, в който трябва да участват различни заинтересовани лица и да бъдат засегнати много различни аспекти, не само такива с политически характер. Предварителното ни заключение на този етап е следното. Не трябва просто да разглеждаме различните потенциални ресурси в изолация от цялостния контекст. От друга страна, трябва да разгледаме действащите сили, които могат да обяснят защо реформата би успяла или би се провалила. Накратко казано, ще трябва да разгледаме политиката като аспект, качеството на предложенията и е, политическите измерения на, на евентуалните промени. За да стигнем до точните отговори, ще трябва да положим много усилия всички ние в сътрудничество, защото много от е, отговорите ще засегнат различни компетенции на европейските институции, такива каквито те съществуват сега. И сега нека да кажа няколко думи за това какво трябва да се прави от тук нататък и какво трябва да е сътрудничеството. Вероятно си спомняте, че решението за създаването на тази работна група на високо ниво беше взето в последните дни на преговорите по МФР за 2014 и 2020 година. Вие оказахте подкрепа в това отношение и казахте, че групата трябва да даде своя принос за дебата за финансиране на европейския бюджет. Групата която председателствам, и за мен е чест да съм председател на тази група, е една малко по-весела альтернатива на погребението. Какво имам предвид? Казвам тези думи не защото съм некрофил, а защото съм изпълнен с е, един предпазлив оптимизъм. Винаги в историята на Съюза е имало смели предложения за промени, изключително категорични предложения, които в крайна сметка са се превръщали в буклук и са отивали в коша за буклук под формата на хартия. Искам да благодаря на парламента за това, че ни застави да подходим по-сериозно. Аз по това време бях в Европейския съвет, ако не се лъжа. Благодарение на парламента ние задвижихме тежките колела на тази машина. Много групи се създават, много групи работят, за да може някоя важна тема да бъде някъде в зоната на здрача, да попадне сред мъглата. Аз мисля, че нашата група обаче представлява альтернатива и тя ще помогне тази тема за собствените ресурси да не се забрави поне в следващите 7 години. Знаете, че 7 години е периода, когато е, нещо може да изпадне в забвение. Така че аз искам да благодаря най-сърдечно за интелектуалните усилия на онези, които приканиха да се създаде такава група, макар че аз съм един от основните жертви на тези интелектуални усилия. Всичко това, което казвам, показва, че преговарящите знаят, че по приходната част на европейския бюджет има много какво да се прави. Понякога, даже доста често, този въпрос е, е толкова костелив като тема, като, като тематика, че пречи на решаването на други проблеми. Повечето от колегите от Европейския парламент споделят това виждане. Бюджета трябва да има потенциал да насърчава нашите общи политики, всички го казват, но този потенциал все още не е осъществен в пълна степен. Това също се споделя от всички. Искам да чуя вашето мнение за това как да подобрим системата на собствените ресурси. Спомняте си, че в съвместната декларация се говори за междуинституционална конференция на която да участват и националните парламенти. Това беше една добра идея. Поне на хартия националните парламенти са суверена, що се отнася до решението за собствените ресурси. Те и вярват, че това е така. Понякога обаче разбират, че това не е съвсем така. И тук а, има интересна психология – Националните парламенти рядко получават възможност да обсъдят този въпрос в неговата дълбочина. Ратифицирането на решението само по себе си представлява техническа процедура и не води до кой знае какви промени. Така че конференцията през 2016 година, на която ще участват националните парламенти и Европейския парламент, трябва да се превърне в истински дебат. Естествено няма да е лесно за която и да било страна, но този дебат трябва да бъде наистина символ на демократичната парламентарна система. Мисля, че времето за тази конференция е определено както трябва. Е, мислим, че тя трябва да се проведе преди публикуването на последния доклад, заключителния доклад на нашата група, националните парламенти трябва да могат да използват не само препоръките на групата на високо ниво, те трябва да могат да участват в създаването на тези препоръки. Така че, мисля, че тази конференция трябва да се проведе тогава, когато имаме достатъчно ясна предварителна представа за това къде искаме да отидем. От друга страна, тя трябва да се проведе на такъв етап – че да може да се внасят важни промени, ако се появят такива предложения от страна на националните парламенти. Групата ще планира своята работа. Искаме да сме добре подготвени за тази междупарламентарна конференция. Естествено, вие ще сте водещите лица тук – аз е, имам голям опит с междупарламентарни конференции. Ето защо получих през януари и подкрепата на председателския съвет да работя за организирането на тази конференция. Естествено, секретарията ще ми помогне. И накрая, позволете ми най-откровено и чистосърдечно да благодаря на членовете на групата, която председателствам. Имам предвид тези членове, които са от Европейския парламент. Парламента ни ги предостави любезно. Става дума за господата Ламасур, Ферховстат и Калфин. Искам да благодаря на всички онези, в парламента, които решиха, че въпреки промените в постовете на тези лица, те могат да продължат да дават своя принос за нашата работа. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин президент. Благодаря за вашето съобщение за предварителния доклад. и в който се съдържат така и е, известни е, предизвика... Е, предупреждения за това, което ще вършите. Става дума за огромни предизвикателства и парламента има прерогатива да гласува по тези въпроси. Когато става дума за налагане на своего рода данъци, ние като че ли сме склонни да търсиме, да искаме повече средства и в такъв смисъл се разграничаваме леко от тези, които ги плащат. А това винаги е трудно. Във всички случаи благодаря, благодаря и за вашия авторитет. Благодаря на работата на тримата представители на Европейския парламент. Ще дам думата сега и на тримата поред. Господин Ламасур. Благодаря, господин председател. Ние, разбира се, заставаме изцяло зад анализа, така впечатлително направен от господин Монти. Отговорността действително е трудна. И както той каза, темата е политически е, невъзможно да постигне успех. Но, все пак, ние сме длъжни да постигнем успех. Невъзможно е, но трябва. И затова ще го направим. А комисията по бюджет е напълно си дава сметка колко е необходимо, защото общественото мнение и голяма част от е, правителствата, за съжаление, не е, са наясно, че никоя нова политика, предложена от Европейската комисия, не може да бъде финансирана. Е, в момента има изостанали милиарди за плащани от предходни години. И ако не намерим поне среднасрочно е, възможност за финансиране на европейските политики, ще се случи една бавна, но неизбежна смърт на европейската е, проект. Това, което се случва и в Гърция сега. Е, една тиха смърт. Тиха, тиха смърт. Това е изключително важно да знаем. Второ, господин Монти също коментира и темата е много важна и е добре да знаят членовете на комисията по бюджета. А, от е, първите дни е, ние имаме е, отношение към тази тема. Като казвам от първите дни, става дума за 2006. Търпението ни е безкрайно. Господин Левандовски тогава председателстваше комисията по бюджета, после господин Белге Янош, беше този, който в Европейската комисия, след като беше при нас, сложи на масата предложенията за реформа, което всъщност е в основата на нашата работа сега. Та, това е важно да знаем. А също така, Комисията по бюджет трябва да е наясно, че е, диагностиката, която установихме в момента, и основните линии, които предлагаме, които са били предлагани в не една резолюция на парламента, са застъпени в този първи документ на оценка или на оценка на ситуацията. И тогава представителите на другите институции по-специално на съвета, приемат, че нашата диагностика е права, че системата не е прозрачна, че не е демократична, нито парламента, нито националните парламенти не гласуват в дебати за финансирането на Европа. Тук има също и аспекти на антиевропеизъм в съвета 28 противостоящи си мнения. И е, системата не осигурява достатъчно средства. Значи не е справедлива тази система, защото е, колкото по-богата е една страна, толкова по-малка е нейната вноска. И най-бедните страни би следвало да внасят по-малко, по-малко от по-богатите. Как е, ще се получи това? никой не е наясно, защото националните парламенти нямат отношение към финансирането. Всич, цяло, цялото финансиране всъщност не е, е, е вън от погледа на националните парламенти. Е, за него се договарят националните власти. И в е, основните насоки, които предлагаме, напълно разумно, след като изучихме мненията на националните парламенти. Предвижда се все още да продължиме е, контактите с тях, както каза и господин Монти. Та идеята е да се предложи една проста, равнопоставена система на принципа на неутралност на бюджета – не следва в никакъв случай да накоплаците да плащат повече, отколкото плащат в момента. Не може да се поставя под въпрос основополагащия е, договор. Е, данъчния суверенитет си остава за страните членки. И вече с политическо споразумение трябва да се реши какъв, как ще се осигуряват средства за Европейския съюз. Тук е вече има отношение и към финансирането на местните власти. Няма да се измества тяхната независимост с прехвърлена средства към европейското ниво. Трябва да се намери начин да увеличим бюджета и съответните ресурси да се използват конкретно за изпълнение на европейските политики. Това е нашата работа, графикът. сега трябва да работим по този въпрос, трябва да работим, разбира се, и за политическите трудности, с които ще се сблъскваме. Добре дошъл сега на господин Верховщад, който се е, пребори с трафика в Брюксел. Съжаляваме за тези трудности. Господин Калфин, искате ли думата? Благодаря, господин председател. Искам да добавя само едно нещо към изложеното до тук от колегите – първо нека сърдечно благодаря на господин Монти за умелото ръководство на тази група, чиято работа е толкова деликатна. Фактът, че държавите членки се съгласиха да обсъждат бюджета с останалите институции е много важна крачка напред, но това не е единствената необходима крачка. Има проблем с бюджета. Това е една от констатациите в първия доклад за оценка на работната група. Става дума за системен проблем, който предизвиква напрежение в бюджетно отношение и на национално равнище, поражда проблеми във връзка с гладкото функциониране на европейските политики. Действащата система е недемократична, не е и прозрачна. Това са констатациите в първия доклад за оценка. На следващ етап трябва да помислим как да се справим с проблема. Според мен Имаме много добри аргументи, които трябва да бъдат доразвити. Както упомена господин Ламасур, не възнамеряваме да отнемаме на държавите членки прерогативите им, свързани с бюджета. Не възнамеряваме да вменяваме допълнителна тежест на дънакоплаците. Предлагаме решения за по-голяма автономност на бюджета на Европейския съюз, като същевременно запазваме прерогативите за вземане на решения на държавите членки. Така от бюджета на Европейския съюз ще проистича по-малко бреме за националните бюджети. тъй като националните вноски са допълнителна тежест за държавите членки. Всяко едно евро, което те внасят в европейския бюджет, се разглежда като средства отнети на социалната сфера и други сфери на национално равнище. Но това е напълно погрешно виждане. Предлагат се различни решения, всички те обаче запазват самостоятелността и суверенитета на държавите членки. Важно е по време на разискванията да включваме всички институции. Съветът се съгласи да създаде тази работна група. Не бе лесно да го убедим. Той се съгласи да създаде тази група при вземането на окончателните си решения за настоящата МФР. Представителите на съвета в работната група са отлични експерти. Важно е решенията на тази група да бъдат отчетени и на национално равнище, на ниво правителства и компетентни органи. Нашата група може да представи различни аргументи, различни виждания, различни предложения, които можем да обсъдим с Европейския парламент и след като комисията излезе с предложение, ще трябва да се обърнем към националните правителства и компетентните органи в държавите членки. Ако не намерим решение, то проблемът с бюджета може да се превърне в системен политически проблем, който ще се отрази върху Съюза и неговите политики. Да, действително трябва да се засилят връзките между националните парламенти и Европейският парламент. Е, така ще предадем и допълнително съдържание на е, интерпарламентарните срещи. Господин Верховщад, съвсем накратко, защото искам само да подчертая колко важно е изказването на господин Ламасур. Надявам се господин Монти да представи своята работа със същия ентусиазъм в Корепер защото там е основният проблем. Надявам се, че ще се върнете от там жив и здрав след е, подобно начинание. То е доста по-трудно от това, което ви се наложи да направите днес сутринта. Първият доклад на е, групата на високо равнище – всъщност отчита нееднократно правените заявления от парламента и нашата комисия. Но от тук нататък работата ще бъде много трудна, защото ще трябва вече да се направи избор. Трябва да се каже, ето тези собствени средства следва да се набавят за финансиране на Европейския съюз от тук нататък. Е, и също така ще трябва да се приключи с една система, която съществува и се приема за даденост от е, дълго време на СЕМ. Е, значи трябва да започнем да се връщаме към система, която в края на краща от 57 година действат тази система, после 70 и някоя беше променена, но тогава нямаше възможност да се наложи е, системата на ДДС. И преди 30-35 години вече стана възможно това, включително на базата на статистически данни. Така че работата по следващия доклад ще бъде доста по-сложна. Знам, че господин Монти е наясно с това. И от тук нататък действително ще трябва да се прави избор между един или друг вариант. Надявам се, че и представителите на съвета ще участват, ще одобрят доклада, което в край на краищата е най-новия елемент, който до сега не ни се е случвало да преживеем. Вие си спомняте, че е, до сега ние се правихме декларации, но нямаше заключения, а сега заключенията ще бъдат подкрепени от е, представители на трите институции, не само на парламента. Ето това исках да подчертая. Председателят, благодаря. Да, мъдро ще е всички проекти да имат една солидна основа. Сега давам думата на двамата постоянни е, докладчици на нашата комисия. Заповядайте. Марио Монт. Господин Левандовски, благодаря. Наистина е чудесно, че Марио Монти <clears throat> толкова ентусиазирано работи като председател на групата на високо равнище. Напълно основателно е било също така за нейн член да бъде избран господин Ламасур. Същото въжи и за господата Калфин и Верховщад, тъй като те винаги са били привърженици на истинските собствени ресурси. И тримата господа познават също така добре логиката на многогодишната финансова рамка. Докладът за оценка показва какво е настоящото положение. Констатациите в него не са окоръжителни. Много далеч сме от първоначалното предложение от юни 2011 година. То бе революционно, що се отнася до разходната страна на бюджета. Извинете, предлагаше еволюция, постепенни промени. Беше и революционно във връзка с данъка върху финансовите сделки, корекциите на фиксираните суми и други аспекти. Но това предложение се провали. Предвижда се само засилено сътрудничество за данъка върху финансовите сделки, в което участват 11 държави членки, които са силно разединени във връзка с неговото прилагане. Искахме да се избегне разпокъсването на финансовите пазари, но това няма да се постигне по линията на засиленото сътрудничество. В доклада с право се отбелязва контекстът, отбелязват се възможностите, но и пречките. Ако искаме да създадем предпоставки за реформи, то ще трябва да възстановим доверието към европейските институции, както и вярата, че от европейския бюджет проистича допълнителна полза. В противен случай мисията ни ще е невъзможна. Политиката в крайна сметка се свежда до възприятия, а резултатите от европейските избори не са особено окоръжаващи. Пожелавам ви всичко най-хубаво. Мисля, че преразглеждането на многогодишната финансова рамка ще бъде следващата възможност за парламента да се включи. Добре. Двама сте докладчици. Давам думата на господин Дюпре. Благодаря. Господин Монти току-що каза, че документа плод на е, работа на групата е вътрешен. Но той е и доста е, сложен, е, много сериозно интелектуално усилие стои зад него и е много добре, че имаме е, плод на тези усилия. А, тук а, е, всички не поставяме под въпрос необходимостта за преструктуриране на системата за собствени а, ресурси. Надали това ще се случи още утре, е една част от дебата, която се случва в съвета между тези, които искат повече средства за Европейския съюз и тези, които искат по-малко, там а, няма да е лесен дебата. Има хора, които лесно ще се съгласят да се увеличат а, сумите на собствените ресурси. Има други, които ще бъдат доста, а, доста големи противници на това. Та, ние е, продължаваме с е, парламентарния дебат, който водим. Трябва обаче трябва да се търси и консенсус с съвета. И този дебат трябва да е, засяга и темата какво отношение ще има към смяната на системата към приноса на гражданите към нея. Аз лично имам три въпроса. Ако добре разбирам, господин Монти, ви искате да поставите сега ред въпроси на експертна група. На 32-а страница чета това, една серия от въпроси, е, които се предвиждат да бъдат зададени на една експертна група. Но ми се струва, че е, голяма част от тези въпроси не се отнасят до чисто технически въпроси, а са по-скоро политически такива. Мога да ви дам няколко примера. Тоест, тук се подразбира и имплицитно или експлицитно необходимостта да се направи политически избор. А експертите едва ли имат легитимност да се произнесат по подобен избор. После, Открито се коментира в е, вашия документ нещо, което няма отговор. Тоест, ако не стигнем до нищо като решение за собствените средства, съвета за момента нищо не е реагирал, е, вие казвате, че има все пак е, обществена подкрепа. Но, ако няма обществена подкрепа, какво се случва? Вие не отговаряте на въпроса как ще постигнете тази обществена подкрепа какви ще са условията. Слагате доста голям акцент за стратегиите на страните членки. Страните членки, които трябва да търсят подкрепа от обществото за реформата. Това за мен е ключов момент, ако искаме да постигнем действително реални резултати. После, един трети въпрос. Е, на базата на вашите заключения. Страница 36. Много се заинтригувах от една формулировка там. Казвате в заключение, че е, подобрението на настоящата система трябва да се отговори на въпроса дали могат да се намерят само с е, реформиране на политиките, които се финансират. Тоест, вие задавате въпросите дали, е, въпроса дали може само с модифициране на политиките да се постигне подобрение. И после питате дали ще трябва чрез реформиране на самите политики е, да се е, преразгледа решен, решеното, взетото като решение в многогодишната финансова рамка. Но тук вече се задава въпроса вие докъде искате да стигнете. Защото ако ще вървим в тази посока, ние трябва да поставим под въпрос е, начина на процедиране и самото същество на някои европейски политики. До там ли искате да стигнете? Е, и имате ли така някакъв вече предварителен отговор на този въпрос? Merci. Alors, je vais maintenant donner la parole. Благодаря. Сега давам думата на колегите, които биха искали да изкажат становища или евентуално да зададат въпроси на нашите гости, господин Ронка. Пан председа, дякуем Монти Монтиму за скуточне. Благодаря, господин председател. Господин Монти, благодаря ви за анализа. Изготвеният от вас документ наистина е уместен. В него се посочват реалните проблеми. Действително, Европейският съюз не разполага с достатъчно средства за изпълнението на своите стратегии. С право заявихте, че преговорите за бюджета са много сложни. Последния път продължиха 40 дни преди да стигнем до някакво заключение – Европейският съюз не може да изпълни ангажиментите си по договора от Лисабон. Вчера разговаряхме с представители на националните парламенти. Кметове от Испания и Португалия споделиха с нас, че не могат да получат европейско финансиране, въпреки че им е било обещано и че са принудени да вземат банкови кредити. Това не може да продължава повече така. Ще трябва да подходим интелигентно към бюджета, така че да можем и адекватно да финансираме амбициозните си цели, без да вменяваме допълнителна тежест на европейските данакоплатци тежеста за данакоплатците се понася от гражданите, от малките и средни предприятия. Може би за това не можем да спечелим подкрепата на гражданите и на бизнеса. Гражданите не ни разбират, дори може да се окажат спирачка за нас, тъй като смятат, че за да финансираме своя бюджет, вземаме средства от техните. В Европейския съюз имаме проблеми, които изискват намирането на общо решение и заделянето на повече средства по бюджета ни. Всички сме наясно с това. Днес предстои да гласуваме по годишния обзор на растежа за 2015 година. В този документ вече се съдържат някои констатации. Надявам се, че нашата комисия ще подкрепи разискванията за общите ресурси. Приветствам провеждането на тези разисквания, но мисля, че трябва да се придържаме към някои принципи. Един такъв принцип е, че не бива да се увеличава размерът на данъците поради реформата, която предстои да проведем. Второ, вноските в европейския бюджет не бива да са дискриминиращи спрямо определени държави членки. Те не бива да се отразяват неблагоприятно върху дейността на дружества с седалище в Европейския съюз. Онези, които са обект на най-голяма дискриминация по отношение на ДДС, не бива да бъдат засягани неблагоприятно, а понякога именно те биват засягани по този начин. А разходите на Европейския съюз трябва да бъдат обвързани с приоритети. Трябва да са насочени към онези области, от които проистича ясна допълнителна полза и където общото финансиране е по-ефикасно. Има експерти, представители на академичните среди на Европейския економически и социален комитет, които смятат, че дружествата, извършващи дейност в Европейския съюз, често са обект на дискриминация в сравнение с дружества, извършващи дейност в трети страни. Това е така, защото по веригата на доставки в крайната цена се отразяват потребената енергия и емисиите на парникови газове. Това не въжи обаче за дружества, които извършват дейност в трети страни. Ако искаме да постигнем правилния баланс между продукти, произведени тук и такива произведени в трети страни, това може би ще тласне напред растежа това е мнението на много експерти. Така и ще спрем да дискриминираме много производители, не само в Европа, но и на световния пазар. Следващият оратор. Благодаря, господин председател. Ако не намерим решение на проблема със собствените ресурси, то тогава желая всичко най-хубаво на онези, които ще провеждат следващата предизборна кампания. Гражданите настоятелно се обявяват за една по-видима и по-ефикасна Европа. Ако искаме да я изградим, ще са ни необходими повече средства. Погрешно е, според мен, да възприемаме прекалено ограничителна система. Знам, че решението трябва да се вземе с единодушие, но трябва да си поставим и амбициозни цели. Европейският съюз трябва да е съюз на всички държави членки. Трябва да се намери система на собствените ресурси, която да е достойна за Европа. Както казахте, нямаме проблем с вземането на решения за разходите, но имаме проблем с приходите. Всъщност не е правилно да ни квалифицират като със законодател по време на бюджетната процедура, тъй като можем да гласуваме само за разходната част. Според мен ще трябва да проявим политическа смелост за намирането на решение. Наистина трудно е да се намери решение, което да е достатъчно просто и справедливо. Какво да направим с ДДС или с данъчното облагане на въглеродните емисии на границата? Ще се въведат ли социални данъци? Ще се въведе ли най-накрая данък върху финансовите сделки? Трябва да подходим прагматично към всички тези въпроси. Нуждаем се от собствени ресурси. Не можем да продължим по настоящата система. Направихме много грешки, трябва да намерим едно силно и модерно решение. Благодаря, господин Монти, и благодаря и на присъстващите тук. Явно е, че парламентът и комисията не могат да чакат. Но, както и вие казахте, докладът не е окончателен, не е привлекателен, но не можем повече да чакаме. Възприемам мнението, че ви трябва по-широко обхватен подход по-широко обхватен анализ. В противен случай ще бъде трудно да се реши проблемът с справедливостта. Ако се въведе определен собствен ресурс, то винаги ще има дънакоплаци, които ще повдигнат въпроса за справедливостта и равнопоставеността. Бях потресен от липсата на познания в моя национален парламент и в Министерството на финансите в моята страна. Но трябва да проявим известно търпение. Ако възприемем по-цялостен подход, то у мен се пораждат два въпроса. Единият по-скоро е риторичен. Трябва ли да говорим за само за приходите или да обсъдим и разходите. Въпросът като че ли е риторичен, тъй като искате да поговорим не само за финансирането на европейските политики, но и за самите политики. Не би ли отворило това обаче котията на Пандора? Вторият въпрос е от особено важно значение. Всяка една бюджетна система трябва да бъде според мен като економист последователна. А като политик би казал, бих казал, че една бюджетна система трябва да донесе онези резултати, за които е бил поет ангажимент. В момента имаме проблем, тъй като има две отделни системи. Една за плащания и една за ангажименти. Не можем просто да поемем някакви ангажименти без да правим нищо. Нека видим какво се правеше през изминалите години. Бяха натрупани неразплатени задължения в огромен размер. Има криза с плащанията. Това е повече от ясно. Мисля, че бюджетната система трябва да е последователна. Трябва да се намери възможност за въвеждането на една функционираща такава система. Господин Зани. E Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Монти и на неговата група за извършената работа. Както вече бе казано, резултатите до момента са от общ характер – Надявам се, че ще наберем необходимото темпо, за да можем и своевременно да излезем с предложения. Нека направя коментар показаното от господин Ламасур за собствените ресурси и европейския бюджет. Заложено е на карта доверието към Европейския съюз. Ако се провалим, то ще ни е изключително трудно да обясним провала си на гражданите. Ще бъде изключително трудно да се набавят ресурси за европейския бюджет. Вече сме изправени пред много тежки проблеми. Колегата току-що говори за проблема с неразплатените задължения. Размерът на тези задължения ще става все по-неустойчив, което може да доведе и до срив в системата. Надявам се, че държавите членки ще се споразумеят по този важен въпрос – за съжаление, до момента те не са успели да постигнат споразумение. Тук в парламента има много широко мнозинство, което се обединява около необходимостта от собствени ресурси за европейския бюджет, например чрез въвеждането на въглероден данък или данък върху финансовите сделки. Но в много държави членки се прилага по-тесногръд подход – Там, където имаше ресурси за бюджета 2014 година, държавите членки предпочетоха да техния дял да бъде вписан в националните им бюджети. Така че продължава да стои на дневен ред въпросът с плащанията. Не само държавите членки трябва да отправят положителен сигнал, ние също трябва да помислим както за разходната, така и за приходната част. Трябва наистина да работим по същество, да анализираме начина по който изплащаме средства от европейския бюджет. Европейският бюджет не работи ефективно. В Италия не се възползваме ефективно от ресурсите. преди да обсъдим въпроса с приходите, с собствените ресурси, трябва по-внимателно да разгледаме разходната част на бюджета си. Как разходваме средствата така, че наистина от тях да проистичат допълнителни ползи на ниво държави членки. Трябва да направим така, че от европейския бюджет да проистича принадена стойност спрямо националните бюджети. В противен случай нито една държава членка няма да се съгласи за, с въвеждането на система от собствени ресурси. Данъкът върху финансовите сделки, въглеродният данък, тези две предложения са много положителни. Не само от тях ще проистекат собствени ресурси за бюджета, при това в доста значителен размер, ако са ефективно структурирани. Тези два инструмента ще ни позволят да изместим данъчното бреме от обикновените граждани другаде. Ако сега повишим ДДС, като се има предвид ниското потребление, то потреблението може да спадне още повече. Данъчната тежест трябва да се измести от обикновените граждани към вредоносни дейности, например дейности, които замърсяват околната среда. Същото въжи и за данъка върху финансовите сделки. Той ще вмени по-голяма тежест на финансовия сектор. трябва да се разгледат и възможностите за данъчното облагане на дейности, които в момента са незаконни. В някои държави членки, например, са легализирани проституцията и употребата на наркотици. Да вземем за пример и САЩ. Там бе предвидено по-либерално законодателство за консумацията на леки наркотици. Трябва да продължим разискванията за собствените ресурси за европейския бюджет. Трябва да сме колкото се може по-настойчиви. Винаги, когато в Европейския съюз се говори по тези въпроси, се задейства един огромен тромав бюрократичен механизъм – но има толкова много неща, които са на карта в момента. Говорим за инвестиции. Първият основен източник на инвестиции в Европейския съюз е нашият бюджет. Е, Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Монти и на неговия екип за това, че дойдоха. Благодаря и за представянето на доклада. Вече изказалите се заявиха, че тази тема е изключително важна, но не може да се разглежда отделно от всичко останало. Тя може да е свързана с съвършено нова визия за Европа. И е, дискусията е изключително уместна. Има силна политическа подкрепа за вашето начинание. Вашата група на високо ниво се създаде след споразумение, сключено в парламента по време на предишния мандат. Спомняте си, че трите институции се договориха да бъде създадена група на високо ниво. Работата на вашата група ще се отрази значително върху живота на гражданите в Европа. Данъчното облагане е изключително важна тема. То е свързано с е, нашите общества, е, неразделна част от е, традицията на, на политика и на, на общество. Естествено, че трябва да работите и то категорично без да отстъпвате. Аз ви желая да имате смелостта да го направите. И освен това ви желая да имате достатъчно въображение. Казахте, че документа, който представяте е на първоначален етап, работили сте усилено. Не сме видяли обаче конкретна информация предложения за това какво да се направи от тук нататък. В Европа сме изправени пред важен избор и то не е един. Говорим за плана на Юнкер. Има нужда от мерки, които да се приложат и то спешно, за да се подобри положението, макар че аз не мисля, че този план ще е достатъчен сам по себе си. Пътя към растежа на нашия континент не се крие само в европейския бюджет, макар че той е тясно свързан, неговите параметри са тясно свързани с растежа. Един-два въпроса. Какво ще ни кажете за съдържанието? Дайте малко информация по същество. Как да продължим ние да работим от тук нататък? На следващо място и тук Питам за, за вашето лично мнение. Проявете, моля, въображение. Извън техническото задание, което сме ви предоставили, мислите ли, че съвета ще успее да се договори за нова система на собствени ресурси в рамките на нашия парламентарен мандат? На следващо място. Вие сте бил премьер на Италия, присъствал сте на срещи на Европейския съвет. Кои страни сътрудничат в най-голяма степен? Имам предвид към днешния ден. Кои страни могат да са наши съюзници в кавички? И на следващо място, по отношение на метода на работа, който смятате да използвате в вашата група. Кога ще започнете да отсветявате документа, ако трябва да използвам вашите метафори? Ще имаме ли някакъв набор от предложения, от които ние да изберем най-добрите? Въобще, какво смятате да направите с документа, който ще ни представите следващата година? Господин Монти абсолютно трябва да напусне залата в 11.11.5, но не по-късно. Така че ако искате да отговори на всички въпроси, изказвайте се пределно кратко. Господин Марагал. Eh, благодаря, господин председател. Искам да благодаря на господин Монти за доклада. Както вече се подчерта, това е една отправна точка, нещо съвсем ново. И е, ще има нужда да се положат много усилия, за да се доразвие този доклад. Е, опасявам се, че ще трябва да се поемат и някои рискове. Това е отправната ни точка този доклад и имаме нужда от тук нататък да определим своята стратегия и какво ще правим. Тъй като Европа трябва да е винаги пред очите ни и да не забравяме, че работим за нейния интерес. По отношение на държавите членки, те играят своята игра, всеки иска да даде минимално за бюджета и да вземе максимално от него. Господин Ламасор вече каза нещо по темата. Имаме най-големите, най-богатите държави, които определят как да функционира системата, как да се управлява тя. Те казват на комисията какво да прави. И мисля, че откровено може да кажем, че тези големи държави се възползват от съществуващото положение – не е приемливо обаче Европейския съюз да не може да си плаща сметките. Ние сме изпаднали в дълг спрямо нашите граждани, спрямо учените, спрямо компаниите, спрямо студентите. Всички имаме отговорност за това, което се случва. Дори да продължим активно да изказваме своето възмущение, мисля, че няма да успеем да стигнем до някаква конкретна промяна. В тази връзка, мисля, че до известна степен е цинично да се говори за собствените ресурси. Това не могат да бъдат собствени ресурси. Те са национални. Те са национални и то на 100%. Единственият начин да се излезе от настоящото положение, да се прояви истинска смелост и да се създадат истински европейски собствени ресурси. Това би означавало да има промяна на системата. Най-лесно естествено да се предвидят някакви нови концепции, някакви нови данъци, които още от първия ден на влизането си в сила да се превърнат в е, европейски собствени ресурси. Всички държави членки трябва да могат да събират тези суми. Държавите членки ще бъдат нещо като посредник с технически характер. Няма да управляват тези средства. Надявам се, господин Монти, че ще можем да работим в дух на сътрудничество, да работим за постигане на целите, които и ви очертахте. Вашата група има мандат, който се подчинява на принципите на отчетност, на прозрачност, на простота. Тук искам да добавя и още нещо – легитимност. Новата система трябва да бъде легитимна. Не можем да останем заложници на евроскептицизма. Не трябва да се страхуваме от него трябва да можем да взимаме най-добрите решения, без да се притесняваме от това, че антиевропейците, националистите ще ни оплюват. Трябва да останем истински европейци и да действаме по възможно най-ефективен начин, защото трябва да създадем система, която да се нарича истинска европейска система на собствените ресурси. Благодаря ви за презентацията, казва следващия оратор. Много усилия сте положили. Предишният оратор каза нещо много интересно. Трябва да погледнем определението за собствените ресурси. Какво представляват те в национален контекст и в европейски контекст? Защото в държавите членки цари известно объркване за това какво представляват собствените ресурси. Трябва да има някаква по-публична форма на комуникация с гражданите, защото е, знаете, че става дума за данъците, които се плащат в различните държави. Всички искаме да решим проблема с приходната страна на бюджета, с плащането на сметките, е, с е, натрупването на задлъжнялост мисля, че трябва да се обсъди тази възможност за, за нови данъци и трябва да се види какво ще се направи във връзка с плана на Юнкер, с количественото облегчаване. Всичко това е една мозайка от мерки и тя трябва да се създаде така, че всяко парченце да си падне на мястото е, имаме в много държави членки система на, на фискална е, независимост, фискален суверенитет. Желая ви всичко най-добро и ако намерите магическото решение, моля да ни кажете. Много ще се радвам, ако това се случи. Благодаря. Благодаря. Последния изказващ. Само два коментара от мен. Собствените ресурси естествено ще ни дадат възможност да платим факторите, които се трупат пред комисията, но тези собствени европейски ресурси, ако го въведеме елемент на данъци, те не следва да натежават допълнително на това, което плащат европейските граждани. Тоест, трябва да се мисли как да се облегчат на националните вноски. После, глобализацията. Всичко, което ще е, създаде допълнително бреме върху производството, е, рискува да изнесе производството вън от Европа. Само това исках да коментирам и сега ви давам думата, господин председател, за оставащите 8 минути. Благодаря. Искам да благодаря на всички депутати, които се изказаха с коментари и въпроси. Ще коментирам някои общи момента, които бяха засегнати от некоци на оратори набързо. А всеки аспект от вашите изказвания ще бъде проучен и ще бъде отразен в нашата бъдеща работа. Неколцина от вас се подчертаха, че темата е свързана неизменно с политическата е, структура. Е, защото в края на краищата да се гласува по данъчните въпроси е основна дейност на парламента – и тук засягаме една тема, която има огромно значение и в исторически план, и от гледна точка на институциите. И във всички случаи бих искал да кажа, че ентусиазма ни трябва малко да се посмекчи или поразреди. Ние едва ли е, ще можем да изтъкваме този аргумент като определено предимство на системата по чисто така дипломатически, вътрешно дипломатически институционални съображения. Но трябва да се помисли как Европейския парламент и националните парламенти могат да бъдат ангажирани малко повече с развитието на тези нови измерения. Тримата ми колеги от групата, господин Калфин, господин Ламасур и господин Верховщад, се изказаха и аз абсолютно съм съгласен с тях. Бих очертал само един момент от тяхните изказвания, които чух също повторени тук в залата – в края на кращата ние трябва да се върнем към система, която вече съществуваше, може би 50-те, 60-те години. Бихме могли да говорим, но за сега няма да го казвам много високо. Бихме могли на европейско ниво и на ниво страни членки да търсиме структурни реформи – което до известна степен означава всъщност да работиме срещу реформите. Защото в е, миналото е, системата съдържаше някои компоненти, които бяха по-добре структурирани и нейната архитектура беше по-добра от е, това, което се развива в последствие представата за 28 госпожи Татчер в съвета предизвиква доста ясни асоциации. А, вярно, не трябва да търсиме само там притеснения за равновесието на половете, но трябва да сме наясно, че трудностите се умножават по 28. Искам да благодаря особено на двамата постоянни докладчици, господин е, Левандовски, на когото благодаря също и за първоначалното участие като представител на комисията в групата на високо равнище за собствени ресурси и на господин Депре. Господин Депре ни постави три конкретни въпроса, мисля, че той е, се затруднява да разбере естеството на някои въпроси, които ние поставяме на експертите, защото според него това са все пак политически въпроси. Да, е, напълно е, точно сте усетили е, всъщност оригиналното естество на, на нашата, нашия призив към експертите. Нека да го кажа на английски. Ние считахме, че не е необходимо да търсиме чак толкова експертни мнения, за конкретни технически решения, които могат да се намерят. Кой собствен е, ресурс има своите предимства и недостатъци. Ние в отделните е, институции имаме достатъчно огромен вътрешен опит Та основният проблем, ако разгледаме проблемите и неуспехите от миналото, не е чисто техническия аспект, научния аспект на, на въпроса. И след като е, предходни опити за реформа системно е, не успяваха или дори изобщо не се случваха, значи има някаква причина за това или причини. И за това съм благодарен и на изказващите се тук, които говориха за по-широкия контекст, в който ние работим. И ние искаме да разберем малко по-подробно къде са били е, проблемите в политическия подход е, а, към тази система, в методологията на вземане на решение. Именно за това а, в а, очертаването на запитванията т.е. в формулиране на заданията на търга за мнението на експерти, включихме и тези аспекти от политическите науки. За да. Примерно, през 2010 работих за председателя на комисията Барозо по темата «Е, е, Единен пазар. И искахме точно нещо сходно да направим. Иначе има безброй, безброй предложения за това какво трябва да се направи, за да се доизгради вътрешния пазар. Това не е интересно. Интересно е, е защо толкова често има предложения, които никога не бяха изпълнени става дума за единия пазар. И тук работата, която извършваме сега, е сходна. За това и направихме това запитване. А също така сме благодарни за това, че се създаде група в състав, който определено е изключително политически. И за това и е, се обръщаме за експертен съвет именно по такива теми. А що се отнася до по-широкия контекст, няма да отваряме и не искаме да отваряме котията на Пандора. Когато се търси по-широк подход, винаги се движи човек по една граница, в отвъд която те, препоръките ще станат толкова общи, че просто няма да бъдат следвани. Има евентуално по-висока степен на вероятност да бъдем прияти на сериозно, ако следваме две ключови думи. Политизация на темата и евентуално компактирането й. Отново се връщам към конкретен опит от е, миналото за вътрешния пазар и е, е, европейската дейност по координиране на данъчното облагане, което си беше просто непосилна задача. Аз такива се вземам, защото иначе не ми е интересно. И начинът по който превърнахме невъзможното в конкретно решение на съвета от 1 декември 1997 година за корпоративното данъчно облагане, което стана след това е и основа на директивата за облагане на спестяванията, начина да го постигнем бе, че превърнахме темата в изключително политизирана и принудихме финансовите министри да се чувстват засрамени. Господин председател, вие бяхте един от тези министри, може би не точно в този момент. Финансовите министри, както и ръководителя на държавите, всеки ден говореха, че трябва да се създава заетост. И ние казахме, добре, обаче ако продължава тази система на неконтролирано данъчно състезаване, където а, данъчното бреме върху капитала намалява непрекъснато, а върху труда върви нагоре непрекъснато, правите точно обратното на това, което проповядвате. И тогава те решиха да се позамислят и да поработят. И другата добра идея, според мен, беше да представиме предложенията в един пакет, в компактен вид. Така че всяка страна да, да знае своята малка част. Не искам да опростявам прекалено, но смятам, че всеки подобен малък такъв опит ни носи една малка полука. А втория въпрос на господин Жерар Диопре е, е подкрепата от обществото. Изключително трудно предизвикателство, това е така, но според мен част от е, работата не е непременно крайно приятна за съществуващите институции в Европа и процеса на интеграция, е да се е, извадят на бял свят противоречията или несъответствията, или, както каза господин Тан, е, несъответствията в е, времето. И ако можем да го кажем така, както той каза, трябва да очертаеме кога ние казваме да и след това вършиме точно обратното. Та, на европейско ниво не следва да се да избягваме или да се срамуваме да покажем в кои случаи това не следва да се прави. И съвсем накратко, настояването да се оглежда и по-широкия контекст. Мисля, че практически всеки един от вас коментира това, госпожа Ариада особено. по-широкия контекст включва и економическата положение за това как бюджета и собствените средства се свързват с общата економическа ситуация и каква е евентуалната роля на това взаимодействие. И също въпроса за легитимизиране на тази система ще е изключително труден, но именно по тази причина считам, че нашия доклад трябва да бъде е, насочен не само към европейските институции, а да бъде малко по- е, четивен, ако имаме добрината да го направим и да го представим и на европейските граждани. Така че те да разберат за какво става дума, какъв е залога. А също така трябва да е, направим така, че те да не чуват е, само това, което искат е, от тях да чуят националните власти, макар че аз много ги уважавам. И Лонореволе Занни и Лонореволе Виоти hanno. Господин Виоти и господин Цани по различен начин засегнаха темата за това е, как да бъдем и смели, и творчески, и да проявяваме фантазия. Е, надявам се, че няма да ни обегне и този аспект. А що се отнася до анализа на разходите, Ние ще се придържаме към дадения мандат, няма да излизаме от него. Задържаваме въпроси, което не се очаква от нас да решаваме. Но същевременно, и колегите нека да ме поправят, ако бъркам, можем да разширим обхвата на съответния анализ, за да можем съответно да търсим и достатъчно изчерпателни и задълбочени отговори на въпроса за собствените средства. Та няма да решаваме въпросите на света, Вселената и Европа, а ще се занимаваме с въпроса на собствените средства, защото това ни е поръчано. И господин Виоти, В всички случаи ние в един момент ще подсветим нашата схема, която в момента е само черно-бяла, с съответни предложения, които по всяка вероятност няма да се сблъскат с пълно одобрение, защото всеки е, има своите представи но ще търсиме нещо, което да е от полза за всички. По втория ви въпрос ще е, размислявам кои са потенциалните ни е, сътрудници. В момента не мога да ви дам отговор моментално, преди да съм минал през Корепер. Но ще имам предвид този въпрос оценявам вашите безпокойства. Споделям и погледа ви на економисти. Аз е, лично така придобих различен опит в последните години и въпроса не става сега да си измисляме някакви възможности да набираме средства, за да увеличим бремето и данъчната тежест върху производството в никакъв случай. В Европа обаче има голям проблем с конкурентоспособността, която не е, който не е решен. и е, не бива да нанасяме удари именно на производството и на е, труда. Благодаря, е, господин председател. Благодаря, че сте приели тази практически мисия невъзможна Радвате се на подкрепата на всички членове на парламентарната комисия по бюджета и се надявам, че след няколко години е, ще се радваме на успехи, защото, както казвате, след като е невъзможно, вие ще го направите. Благодаря ви. Драги колеги, заемете, моля, местата си, защото дневният ни ред е доста, доста пълен. Господин Фернандес. Monsieur Fernandez a disparu. Господин Фернандес обаче е изчезнал. Обявявам издирването му. Bien. Monsieur Depré. Monsieur Depré. Господин Депре, вие готов ли сте да се изкажете за вашия проектодокумент за прогнозата за бюджета 2016 раздел 1 Европейски парламент? Euh, pardonnez-moi, Изключете ме, господин е, председател. Разсеях се, но искате да кажете, че вече сме стигнали до 10-та точка, така ли? Да, защото е, докладчика по 9-та го няма за момент. Аха, значи правилно съм се ориентирал. Хосе, чакаме ви. Он се па пипи, когато он дуа doit когато трябва да се изказвате, няма да ходите до туалетната. <laughs> Точка 9, господин Фернандеш. Аз ще дадем време така на господин Дупре да се приготви. Насоки за бюджета 2016, раздел 3. Благодаря, господин председател ще е, се изкажа на португалски. Este relatório e é uma oportunidade que a... Целта на този доклад е да се възползваме от възможността да почерпим вдъхновение от проекто бюджета на комисията с проекто насоките провокираме комисията. Предстои комисията да излезе със своя проекто бюджет през месец май. И в този бюджет трябва да се опита да отговори на нашата загриженост, на нашите приоритети, да отчете нашите политики. Имаме проблем с плащанията Когато говорим за плащанията, то е особено важен планът за плащанията. Той ще бъде договорен на първата среща през месец март. През 2015 година трябва веднъж за винаги да решим този проблем. А що се отнася до бюджета за 2016 година, неговата структура отправя някои ясни послания. Би ми се искало тя да остане толкова ясна. Ще трябва да определим приоритетите си, да покажем, че от бюджета на Европейския съюз проистича допълнителна полза – трябва да докажем, че той е изключително важен, че е преди всичко инвестиционен бюджет и че само 6% от него се заделят за административни разходи. Трябва да наблегнем най-вече на заетостта, предприятията и предприемачеството. ще трябва да отчетем и стратегията Европа до 2020 година. Бизнесът, най-вече малките и средни предприятия, се нуждаят от благоприятна среда. Когато говорим за предприемачество, говорим и за новаторство, за научно-изследователска дейност, за програми, които отстояваме, като програмите по Хоризонт 2020 и програмата за малките и средни предприятия Косме. Това са посланията, които трябва да отправим. Важни са и структурните фондове. Младежката безработица според нас е проблем. Има програми за справянето с този проблем, най-вече програми за трудова мобилност. Мобилността е важен принцип. Всеки ден в Европейския съюз има милиони свободни работни места. Същевременно е висок процентът на безработица. Нещо, което е парадоксално. При положение, че има свободни работни места, при положение, че има хора, които могат да ги запълнят, би трябвало да направим така, че за потенциалните работодатели да е по-лесно да запълнят работните места. Това ще се отрази добре върху економиката, ще отвори възможности и за не толкова млади хора, Трябва да разработим проекти и за тях. Не бива да забравяме също колко е важна и солидарността. Ще трябва да отчетем някои социални проблеми, да продължим да се борим срещу бедността. Това е друга цел по стратегията Европа до 2020 година. В рамките на структурните фондове трябва да се гарантира солидарност. Пример за такава вътрешна солидарност би било социалното и териториално сближаване. Има проблеми в съседни на Европейския съюз държави, например в Украина – като се има предвид това, трябва да преразгледаме хуманитарната си помощ. Тук се намесва въпросът за помощта за развитие. Продължаваме да повтаряме, че сме най-големия донор в световен мащаб. За това трябва да наблегнем и на външната солидарност. Вътрешната и външната солидарност са обвързани с още една наша цел, а именно сигурна Европа. Надяваме се, че през 2016 година по европейския бюджет ще се финансира планът за инвестиции на Юнкер. В моя доклад има препратка към този план, като наблягам най-вече на това, че планът на Юнкер ще бъде допълващ към европейския бюджет. Той никога няма да може да го замести. бюджетът се основава върху нещо, което би трябвало да се подразбира от само себе си, а именно, че можем да се ползваме с доверие единствено, ако изпълняваме поетите ангажименти. Кредитите за поети ангажименти и най-вече по многогодишната финансова рамка 2014-2020 трябва да бъдат реалност Европейските програми, споразуменията за партньорство с държавите членки трябва да бъдат прилагани. През 2016 година трябва да наберем скорост по многогодишната финансова рамка 2014-2020. Всички съвместни изявления, най-вече за кредитите, са плащания. Трябва да отбележат, че трябва да решим проблема с плащанията чрез плана за плащания. Необходим ни е добър такъв план. Да се надяваме, че той ще бъде разработен и изпълнен. 2015 година е последната ни възможност за постигането на споразумение за плана за плащанията. Много тъжно е, че имаме неплатени сметки, в размер от почти 25 милиарда евро. Става дума за 2014 година. Безпредседентно висок е размерът на неразплатените задължения. Надяваме се, че през 2016 планът за многогодишната финансова рамка ще бъде насочен към изпълняване на нашите ангажименти. В светлината на разискванията за собствените ресурси мисля, че ще трябва да повдигнем въпроса за собствените ресурси и през 2016. За всичко това не казвам нищо ново. Мисля, че става дума за приоритети, около които можем да се обединим. Но нека изтъкна още веднъж, че комисията трябва да предприеме нещо, от което да проистича смисъл и от нашата работа. Т.е. тя трябва да излезе с програма, с която да отговори на нашите приоритети, на нашата загриженост. Съветът трябва да изпълни поетите от него ангажименти, така ще си извоюваме отново доверието на гражданите, ще насърчим растежа и заетостта, ще изградим една Европа, която проявява солидарност както на вътрешно равнище между държавите членки, така и спрямо останалата част от света. Структурата на доклада бе очертана най-вече на последното заседание, на което го обсъдихме. Благодаря, господин докладчик. Имате ли коментари? Мадам Гардия Забал. Госпожа Гардия Забал. Muchas gracias, presidente. Eh, está claro como... Благодаря, господин председател. Както вече казах, господин Фернандеш и аз сама сме неразделни когато работим. Господин Гайер и останалите ги няма, така че ще си изкажа от името на нашата група. Нека да кажа сега какво смятаме ние по документа на господин Фернандеш. Откровено казано, за мен е много трудно да се изкажа и тук не става дума за лично отношение. Става дума за нов бюджет, нови идеи, нова енергия, тъй като знаете колко енергия загубихме в разговорите по предишния бюджет. Опитваме се сега да загърбим до известна степен проблемите и да работим с нов ентусиазъм. Документа е добър, структурата му е ясно очертана, определят се политиките и целите, които са най-важни. Господин Фернандеш много ясно е, ги обясни. Той говори за парламентарните приоритети. Е, вкараме малко повече от цвета на своята политическа група в доклада. Ние ще дадем своя принос в това отношение. Предприемачеството добре е като идея наред с другите две основни идеи, но няма как да задвижим економиката, ако не стимулираме търсенето. Това е рамката, в която трябва да се работи. Ние искаме да дадем своя принос и трябва да го направим, ако искаме този бюджет да се радва на светло бъдеще. Трудно да се говори за бюджета за 2016 година, той ще зависи от много променливи, по които нямаме никаква яснота в момента възникват съответно много въпроси. На първо място, както се казва в документа, това ще бъде първата година, в която няма да има предварително заделени средства за младежката гаранция. Вероятно ще трябва да се внесат промени в тази връзка. На следващо място, на този етап не знаем какво ще бъде въздействието на инвестиционния план. Не знаем какво въздействие ще има върху бюджета за тази година, какво да кажем за следващата. Освен това, ще обсъждаме и промяната в многогодишната финансова рамка. Паралелно с всичко това. Ще имаме и е, още една програма, която ще трябва да се уточнява. Ето, виждате четири променливи, които ще трябва да се вземат предвид, а сега нямаме никаква яснота по тях. Насоките в документа са добри. Надяваме се, че комисията ще вземе предвид препоръките. Вече заявих, има страшно много неуточнени неща тук, променливи, които ще трябва те първа да се определят. Желая на всички много успех и може естествено да разчитате на нашата група. Ние ще сътрудничим с вас. Мерси, месье Али. Господин Али. Thank you, Mr. Chair. Uh, we support... Благодаря, господин председател. Ние подкрепяме докладчика по основните бележки и по основните насоки за 2016 година. Документът е правилно структуриран. Общите насоки, приоритетите са очертани така както трябва. Всички въпроси, които сме обсъждали в нашата комисия и в други места и форуми, е, всички тези неща са, са, са включени тук. Плана на Юнкер също е част от е, цялостната рамка. Плана за инвестиции, това е изключително важно. Нека да не забравяме, че резултатите от този план ще станат ясни едва през 2016 година. Имаме известни изменения, те не са кой знае колко съществени, по-скоро засягат някои подробности, ще говорим по тях с докладчика. Трябва да подчертая още веднъж, че ние подкрепяме докладчика относно насоките за бюджета за 2016 година. Благодаря. Благодаря. нямаме други заявки за вземане на думата. Тогава измененията по е, доклада на Жозе Фернандеш трябва да бъдат подадени най-късно на 11 февруари. Ще има дискусия и гласуване на 26 февруари и после през март е, в пленарна зала ще се произнесем по е, доклада на СОКИ за бюджета за 2016 раздел 3. С което преминаваме сега вече към доклада на господин Дюпре, е, раздел първи. Бюджетна прогноза за парламента 2016. Господин председател, аз не, че не бях готов, а просто исках да дам предимство на своя приятел, който говори за общо за бюджета за 2016 защото аз съм само е, докладчик по бюджета за парламента, така че за комисията трябва да дадем предимство. Става дума за работен е, документ, господин председател, и за мен той е забележителен. Първата част бе разработена от секретарата на нашата комисия. Там се съдържат изключително добре структурирана и представена информация за това как се е развивал бюджета на парламента от влизането в сила на Лисабонския договор. Например, има таблици, които показват какво се случва от 2011 е, насам с бюджета. Там можете да намерите и историческо описание на всички приоритети, които си е поставил парламента и съответно по начина по който сме подходили към тях, т.е. всичко, което сме работили до този момент. Много интересна е тази част на доклада. Призовавам всички колеги да, го, да я разгледат. И сега предварителните е, данни за бюджета на парламента 2016. За тази част нося само аз отговорник за доклада. И ако има противоречия, колегите от различните политически групи, разбира се, ще се изкажат. Уточнявам, че към този момент всичко е предварително. Базирам се на един разговор, който не може да бъде ангажиращ. Разговор с генералния секретар на парламента. Той ще дойде в е, бъдеще да ни представи оценките за бюджета за парламента и за това сега съвсем набързо правя едно представяне, за да можем да обменим мнения. Има много въпроси, които ще трябва да търсим отговор. Не мога обаче в момента да направя нищо, защото съвсем наскоро изобщо започнахме обсъждането. В момента мога да представя съдържанието първите, на първите насоки, които представям на колегите. Първо, бюджетни елемент. Аз не съм от тези, които са твърде щедри или разпуснати, смятам, че бюджета трябва да се държи в ограниченията на рамката в рамките на ограниченията, сложени и на националните държави. И за това предлагам първо да ограничим нарастването на разходите на бюджета за 2016 на максимум 20% от разходите в функция 5. Функция 5, както знаете, очертава общата сума на административните разходи за е, администрация. Значи там не бива да надхвърляме 20%. Ако видите таблицата, която се съдържа на трета страница в документа, ще видите, че доста се отдалечаваме от тези 20% е, понякога е, оставаме под тази граница, но като цяло предлагам да не надхвърляме 20. После предлагам увеличението на бюджета 2016 спрямо 2015 да остане под границата на 2%. Ще ви обясня защо. 2% увеличение. Погледнете също, е, това се съдържа и в е, забележителната първа част на доклада както казах, е, дължаща се на труда на секретарията. Та, 2% е, в реално изражение съвсем не е малка сума защото кредитите от една година към следващата, от 2011 до 2015, имате данните там, Е, смятам, че може би колегите не всички ще се съгласят с предложените 2%. Как съм стигнал до тази цифра? Има значителна част от разходите са за персонал. В комисията вече има един официален документ, който предвижда 1,6% увеличение е, спрямо инфлацията. Това ще се отрази автоматично в индексацията на заплащането на персонал. Също има и някои приоритети, които ще обсъждаме. 0,4% предвиждам там, така че като цяло стигам до увеличение за 2006, ако сте съгласни с приоритетите, за 2016, е, извинете, е, увеличение от 2%. И първия приоритет, вече обсъдих това с генералния секретар и смятам, че нашата комисия ще иска това от него, е в рамките на неговата презентация, той мисля, че на 6 февруари ще дойде е, да ни представи оценката такава, каквато я вижда администрацията. Първия приоритет е сигурността. От това, което се случи напоследък, ние сме наясно, че нашата сграда по отношение на подстъпите е замислена в момент, в който проблемите със сигурността не се поставяха или не са били отчетени. А, също така ние взехме през 2013 година едно важно решение да не се е, дава е, сигурността, осигуряването на вътрешната сигурност на външни фирми, а да се внесе тя в е, посредством служители на парламента, да остане вътре като отговорност на парламента. И би следвало да получим от генералния секретар една оценка за това какви мерки се предвиждат за увеличаване на сигурността и колко евентуално ще струват те за бюджета 2016. Някои от тези мерки, обективно казано, са неизбежни, напълно е, оправдани и тези разходи трябва да бъдат е, поети друг приоритет. Значи първия беше от много високо значение, на втория е от политическо значение, защото след Лисабонския договор нашите отговорности пораснаха много. Ние сме с законодател в практически всички е, решения, които се взимат на ниво институции. Така че ние имаме изключително много задачи по отговорностите ни като с законодател и с контролиращ орган, защото се приема законодателство, което ние имаме задължение да контролираме е, да контролираме комисията, която има задължението да изпълня, да провежда взетите решения, ние имаме задължение да контролираме. За това предлагам три неща. Първо, да засилим, е, знам, че това вече до някъде е направено, но все пак не за всички комисии, за някои комисии да подсилим е, персонала, секретарията, защото е, работата ни като съ законодател е много значителна. И особено важно е да подсилим, тъй като в комисиите има реално липса на възможности да се контролира изпълнението на вече взетото, вече приятото законодателство. Ние практически не сме в състояние да осъществяваме какъвто и да било контрол, не само в Комисията по бюджетен контрол, а за всички законодателни текстове, свързани с нашите политически приоритети. Та трябва да се подсили персонала в това отношение. Най-вече за контрола, особено в, е, и за нашите задачи като са законодател. Също е, имам идея е, да е, огледаме е, асистентите, свърших е, тази работа и открих някои смайващи неща. Смятам, че е, трябва да огледаме този въпрос малко в по-големи подробности. Като цяло мога да ви кажа, че съответните статистики съществуват. Няма нужда да искаме сега секретарята да ги прави. Има ги. Всяк, всеки депутат в Европарламента а, има две, средно, средно 2,33 акредитирани асистенти в Бруксел и 6 и нещо в съответната страна. И броя на асистентите варира от 0 до 43. Има и такъв случай. Има е, депутат, който има 43 а, асистенти в страната си. Ако някой иска да ми обясни, а, защо това не е странно, да заповяда. Тук съм. Та, 44 депутати наемат повече от 10 местни асистенти. Е, сега има разбивка и по политически групи и 45 депутати нямат изобщо акредитирани асистенти или асистенти в страната. Те са избрани за да бъдат с законодатели и контролиращи. За мен това също е феномен, който е странен. И за това ви предлагам да обсъдим тази тема. Повдигнах я и пред генералния секретар и е, за сега мога да ви кажа само, че считам, че не може да оставяме така да се създаде инфлация на работата на асистентите на място. Всичко, цялата им дейност в края на кръщата, се плаща от е, парламентаристите, т.е. от данъците на гражданите. За това трябва да определим все пак какво е легитимно е, като бройка асистенти и тук и в страната. За мен е да нямаш е, асистенти в страната е просто злоупотреба с поста на парламентарист. При положение, че има сериозни средства на разположение на депутатите за тази цел – да не се заемат тези постове, за да си изпълняваш функциите на съзаконодател, на контролиращ, е, това не може да бъде. Така че ви казвам, че ще изляза с конкретни предложения. Ще ви слушам, разбира се, ако имате и вие е, предложения, ще дискутирам този въпрос с докладчиците в сянка. Ще го повдигна и пред генералния секретар тази, това положение не може да получава по този начин, защото в един момент медиите ще го научат и скандала ще ни създаде гигантски трудности. Пето. Имаме. Няма всичко да излагам сега, имайте предвид, но avec lesquels euh, je reviendrai devant vous puisque les coordinateurs. Ще се върна на тези теми също, защото знам, че ще ги повдигнат и докладчиците в сянка. Ще ви представя и допълнителна информация. За момента искам да спра вниманието ви върху четири теми. Първо, е, административните разходи под 20%. Второ, увеличаване на бюджета за 2016 спрямо 2015 не повече от 2%. Трето, след приоритетите за пер, персонала вътре да подсилиме капацитета на секретарята на комисиите за законодателните работи и за всички комисии за контрол за изпълнение на, изпълнител... на програмите на изпълнителната власт. Т.е. да видим как се изпълняват те след като са прияти. И четвърто, в същия контекст регулиране на а, темата акредитирани асистенти и подсилване на сигурността на парламент. Това е. Първо ще чакаме да чуем представенето на генералния секретар и ви е, уточнявам, че има е, доста важни елементи, свързани с сградите. Не съм говорил по тази тема. Генералният секретар ще направи, изготвят заедно с бюрото един доклад е, и програма средносрочна за е, всичко свързано с е, кабинетите, с необходимия капацитет, с необходимостта да се ремонтират сгради и така нататък генералния секретар иска да види какво се случва с примерно отоплението. Не насякъде функционира добре. Има, има ред неща, които трябва да се е, проверят. с цел да се осигури оперативно функциониране, също свързано и с преводите и така нататък. Та, да. искам да се обърнем с искане към генералния секретар, когато ще ни представя оценките за бюджета 2016 и доклада за средносрочната програма за сградите мисля, че ще дойде при нас на 16 март, ако не се... Или 31 ли, господин председател? Ако не се лъжа. Но това е. Това е първото, което мога да ви кажа. И е, мога да кажа, че съм отчел и мненията на докладчиците в Сянка. Предлагаме конкретни намаления в някои аспекти. Благодаря, господин Депре ще е, видиме, е, ще питаме секретарята какъв, имат ли известен проблем, примерно с докладчетите в Сянка. Господин Манка, заповядайте. за наозай... Благодаря за думата. Господин председател, благодаря на докладчика за тази толкова подробна информация. Когато бях докладчик по бюджета за предишния период, това беше през 2010 година, също работех по точно този доклад. Жалко е, че този период сега не се отчита тук, но много други неща са споменати. Съгласен съм, че като цяло бюджета на Европейския парламент е с по-малко от 20% от предвиденото. Това е добре и мисля, че тази практика трябва да се запази. На следващо място трябва ли да увеличаваме бюджета на парламента с по-малко от 2%? Оценката за инфлацията за съответния период в еврозоната е 1,1, значи бюджета на Европейския парламент трябва да бъде увеличен с доста по-малко от 2%. На следващо място средствата за депутатите. В криза сме и би трябвало да няма индексация. Това би изпратило правилния сигнал по отношение на намаляването на персонала. Всяка година трябва да намаляваме персонала с 1%, като цяло трябва да стигнем до 5%. Мисля, че от този принцип трябва обаче да се изключат политическите групи. В парламента има над 6000 служители и има много други служители, които могат да бъдат съкратени. Трябва да изпълним това, е, това изискване за 5% намаляване, иначе няма да е добре за нас, няма да имаме добра репутация. Вашия доклад е преведен само на един език, защото въжи и за измененията. Ще гласуваме след няколко месеца всички изменения, които бъдат приети, ще трябва да бъдат преведени на всички 23 официални език. Не мисля, че е необходимо да се превеждат онези изменения, които няма да бъдат приети днес. Европейския парламент се обръща към външни писмени преводачи да превеждат всички тези документи. Ако едно изменение не успее да бъде прието, може би не е разумно да го превеждаме на 23 основни език. 3 милиона евро на месец, освен това, могат да бъдат спестени по един друг начин. Как точно? Зна... Знаем, че ние като депутати можем да задаваме въпроси и комисията трябва да отговаря. Един отговор от страна на комисията струва 1600 евро. Понякога въпросите, които се задават, се задават просто защото един конкретен депутат иска да привлече вниманието върху себе си. Трябва да го кажа откровен. Искам да ви гарантирам, че ако се елиминират излишните въпроси, ще си спестим 1600 евро на въпрос и като цяло за една година ще спестим 3 милиона. Има и много други сфери, в които може да се спестят средства и то не малко. На следващо място. Дали парламента трябва да купува или да наема сгради и услуги? Когато наемахме сгради, разходите бяха много по-малко. Трябва обаче да имаме генерален план за това какво искаме да правим с сградите. Нека да поканим тук генералния секретар, нека той да ни каже как стои въпроса с сградите, дали трябва да ги купуваме или да ги наемаме. Когато става въпрос за покупка, трябва да имаме повече от една альтернатива. В миналото сме имали само едно пред, предложение. Подкрепям вашите усилия относно акредитираните и местните сътрудници. Пълна глупост е да имаме 43 асистента. Това е срамно за всички нас. Всички асистенти, освен това, трябва да бъдат акредитирани. Мисля, че трябва да се установи точното равновесие, за да не отиваме на крайности. Естествено, че трябва да има запазване на някои от сътрудниците в държавите на депутатите, но трябва все пак да се прилага и малко здрав разум. Колеги, знаете много добре, че всичко, което се говори в Европейския парламент, се публикува в хартиен формат. Ако започнем да публикуваме информацията само онлайн, ще спестим страшно много средства, тъй като хартияния формат се публикува в Люксембург. И това струва страшно много пари. Всеки път, когато се раздават масово хартийни документи, те просто попадат в кошчето за буклук. Нека някой, ако иска изрично хартиен документ, да му се даде такава възможност, но това не трябва да е на широка основа. Мисля, че можем да демонстрираме пример за поведение в това отношение. Благодаря. Следващият оратор. Благодаря на господин Депре за изложението. Извинявам се от името на колегата Юнос който не може да присъства на днешното заседание. Приветствам факта, че обсъждаме доста практични въпроси. След влизането в сила на договора от Лисабон, би ни се искало комисиите да имат повече служители, за да има по-голяма отчетност. Един коментар за сигурността. Според мен би трябвало да се въведат някакви допълнителни мерки, но сградите ни трябва да са и достъпни за обществеността. Ако се стигне до положение, при което ще е много трудно тук да влизат делегации и гости, това ще се отрази неблагоприятно върху работата ни. Нека подходим прагматично към въпроса с сигурността. Благодаря ви още веднъж за информацията. Ще очаквам повече подробности. Господин Рюбих, благодаря господин председател. Нека когато обсъждаме бюджета на парламента, на разискванията да присъстват отговарящите за бюджета заместник председатели на парламента и квесторите. Така ще се подобри комуникацията. Отправям това свое искане към секретарията. Освен това, всеки ден се увеличава потокът от данни, с който трябва да работим. Съответно, трябва да пригодим и системите си. Ако не искаме да ползваме документи на хартиен носител, то ще трябва в целия парламент да има толкова добра връзка с интернет, че тя да функционира, да функционира и в пленарната зала, например, където я ползват много колеги. А сега положението е ужасяващо. По време на важни заседания връзката с интернет се срива, комуникацията не е възможна. Журналистите, например, твърдят, че това е абсолютно неприемливо. Затруднява и нашата работа, тъй като не можем да общуваме с гражданите. Още един коментар. Всички ние като депутати искаме да бъдем преизбрани, т.е. много е важно да каним гости тук, за да поддържаме връзки с избирателите. За съжаление нямаме подходящи конферентни зали. Ако искам да приема една група от 10 души, например, то просто нямам помещение, където да разговарям с тях. Трудно е да говоря с тях в кафенетата. Много е трудно да си осигурим зали, за подобни срещи. Освен това се съкръщава и броят на проявите в рамките на засилените мерки за сигурност. Това още повече ми урязва възможностите за връзка с избирателите. Не искам да живеем в кула от слонова кост. Нека и в бъдеще имаме възможност да приемаме тук своите избиратели. Много е важно да се отдава според мен приоритет на младите хора и на младите журналисти. Необходим ни е според мен и план за дефицита по пенсионния фонд. Трябва с течение на времето този дефицит да бъде изчистен. Можем да реализираме економии при служебните автомобили. Би трябвало да се предоставя единна такава услуга за целия парламент, която да е на разположение от 6 часа сутринта до полунощ но нека да можем да използваме автомобилите само от 8 до 20 часа. Ако искаме да ги използваме извън това време, ще трябва предварително да подаваме искане. Така, според мен, ще можем да реализираме економии. Предизвикателство е съкръщаването на персонала. Предвижда се да има съкръщение от 5%. Ако през изминалите години го съкръщаваме с по 1% годишно, то ще имаме затруднения ще трябва да видим къде можем да постигнем по-голяма ефективност, например чрез преквалификация или преразпределяне на персонала. Общият бюджет на Европейския съюз спадна с 4% в сравнение с последните 7 години. Т.е. нямаме много голям марш за маневри. Трябва да сме пестеливи, нещо, което според мен е в интерес за всички. Акредитираните асистенти. Много съжалявам, че някои наши колеги вече не могат да си позволят акредитирани асистенти тук в Брюксел. Съжалявам, че нямат достатъчно финансови средства, за да назначават достатъчно акредитирани асистенти. Ако някой има средно шестима местни асистенти, то проявявам разбиране, но сме... тъй като гражданите по места трябва да получават информация от нас. За това и някои колеги наблягат по-скоро върху местните асистенти. Но трябва да кажа, че и тук в Брюксел имаме нужда от високо квалифицирани асистенти. Не съм профсъюзен деятел, но мисля, че тези асистенти трябва да получават по-високо заплащане. За тях трябва да е привлекателно да работят тук в Брюксел. Поне толкова привлекателно, колкото и да работят у дома. В бъдеще трябва да се погрижим за това, тук в парламента да има повече високо квалифицирани акредитирани асистенти. Господин Вали, благодаря господин председател. Благодаря на господин Дюпре за изготвения документ. Ще работим заедно по документа, заедно с докладчиците в сянка, за да се получи един добър текст. Докладчикът предлага най-много 2% увеличение на бюджета. Качеството си на докладчик в сянка от групата на социалистите вече казах, че трябва да вземем предвид прогнозата за инфлацията, която за следващата година е около 1%. Тази стойност от 2%, според мен би трябвало увеличението да е 0%, тъй като по-скоро следва да очакваме дефлация и застой. Не би следвало, като се има предвид това, да се увеличава бюджета. Добре е, че по ред 5 сме останали под 20%. Говорихме и за упражняването на повече контрол върху местните асистенти. Може би би било добре да се предложи горна граница, определен процент за асистентите на местно ниво. Така ще избегнем положение, при което някои колеги имат само местни асистенти, тъй като мандатът ни предполага да работим основно тук. А що се отнася до сигурността, може би трябва да обсъдим този въпрос на спокойствие, тъй като имаме различни предложения. Благодаря, госпожа Гресле. Реших да взема думата, защото колегата Манка отново ме разтревожи. Не е добре, честно казано, някои от нас просто да решат, че останалите нямат нужда от документи на хартиен носител. Някои от нас искат, за да се подготвят за заседания, да ползват документи на хартиен носител. Аз от дома почти нямам връзка с интернет, тъй като германците явно предпочитат да финансират връзките с интернет другаде, не в собствената си държава. Господин Манка, нека ви обърна на внимание, внимание на това, че колегите все по-малко четат документите. Когато те са в електронен вариант, имат един голям недостатък. Човек не може да си води бележки, а бележките, които аз си водя по полетата, са в основата на работата ми. Нека говорим за съществените неща, а не за незначителните детайли. Абсолютно незначително е дали си разпечатвам документите преди заседанието или не. Но много е важно какви са разходите ми за персонал. Ако съкратите дори само 5 работни места, господин Манка, то ще можете през следващите 5 години да ни предоставяте документи на хартиен носител. А ако не съкратим тези 5 работни места, то ще трябва да вземем средства от данакоплатците. Нека говорим за важните неща, а не за малозначими детайли. Merci, monsieur Taron. Е, господин Тарант. Като цяло искам да подкрепя господин Депре. Той се стреми бюджета за 2016 година да придобие един приемлив вид. Искам да отхвърля казаното от господин Манка обаче. Ако двама-трима колеги наемат твърде много местни асистенти, ние не трябва да се срамуваме заради тях. Ако има кръци в Естония, това не означава, че всички естонци са кръци. Искам да подкрепя казаното от господин Депре. Добре е да се внесе някаква регулация точно тук, но бих препоръчал и нещо малко по-различно. В а, своя живот а, съм забелязал, че най-доброто лекарство срещу корумпирания или неправилно действащия политик е да се оповестят неговите грехове публично. Защото тогава гласуващите ще разберат за какво става въпрос. и искам да кажа, че е добре да дойде господин Веле. Трябва да говорим за бюджета, обаче трябва да има и подготвително заседание на координаторите. Познавам господин Веле и той има доста голям опит. Това трябва да кажа. Благодаря господин Теран, господин Тургайс. Gracias, señor presidente. Eh, dos apuntes eh, muy. Благодаря, господин председател. Два коментара съвсем накратко. Искам да благодаря на господин Бетре за всички коментари и бележки. Чух какво казаха колегите. Е, що се отнася до сигурността, вероятно ще ме подкрепите, когато кажа, че сигурността не трябва да е нещо, което да се споменава всеки ден. Ако се говори за нея всеки ден, тя не е сигурност. Мисля, че не трябва да се говори открито за сигурността, за нея трябва да се говори много дискретно, трябва да се говори при закрити врата. Има изключително голямо разминаване между броя на местните и акредитираните сътрудници. Точно по този въпрос трябва да кажа, че се притеснявам за заплащането, което даваме на новоназначените. Ако един асистент има университетско образование, добре. Но много често се иска и 3 години опит от един човек преди да дойде да работи за Европейския парламент. Трябва да кажа, че ние създаваме възможности за млади европейци, но условията, които им предлагаме и сроковете, които налагаме, трябва да бъдат преосмислени. Тук трябва да отделим специално внимание. Мерси euh, Благодаря, благодаря за толкова богатото обсъждане. Мисля, че дори още време ни трябва. Господин Дюпре, имате ли нещо да коментирате? Отбелязахте ли си всичко, което казаха? Да, с изключително голямо внимание отбелязах изказванията на всички колеги. Считам, че ще имаме възможност всички тези неща да обсъдим и след като дойде генералния секретар. Две неща. Имайте предвид, че сигурността не означава ограничаване на достъпа. Е, има елементи на сигурността, които са свързани с, примерно, неправомерно проникване в парламента. Значи въпросите на сигурността в никакъв случай не се изчерпват само с ограничаване на достъп и в никакъв случай също така не се обсъждат всички аспекти на тях в публичното пространство. И а, би следвало да има комисия в страните членки, има такава, която да получава съответна информация за взетите решения по, по отношение на сигурността Смятам, че това е един демократичен инструмент, който съществува в националните парламенти. Може би трябва да го въведем и тук. Иначе благодаря за всички мнения. Ще ви представя всичко ново, което се случва с нашата работа, когато, разбира се, съм говорил с докладчиците в Сянка и координаторите. Да, Имайте предвид, че е, не можем много да оставаме след 12.45 е, заради превода, така че трябва да продължаваме нататък. Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Искате ли да, по, да почнем с тези точки преди е, гласуването? Искате ли дебат? Да ги оставим ли за след това? Да гласуваме първо. Добре. Гласуваме доклада за глобализацията без а, дебат. Alors, le rapport euh, de Madame Доклада на госпожа Гресле се отлага. И тогава трябва да се произнесем по доклада, който ви представих за европейския семестър. 49 са измененията. И нека да гласуваме сега. Първи параграф, първо изменение. Е, докладчикът е за. Кой е за? Благодаря. Против? Въздържали се? Няма такива. Приема се. Трети параграф, второ изменение. Разделно гласуване се иска тук за първата част. Кой е за? Благодаря. Нека да гласуваме електронно, моля. Le scrutin est ouvert. Моля, гласувайте. Le scrutin est clos. Край на гласуването. Отхвърля се. Втора част. Кой е за? Благодаря. Против? Приема се. Следващото изменение, параграф 3, изменение 3, докладчиката за, за. Против. Благодаря, въздържали се, приема се. Четвърти параграф, четвърто изменение. Докладчиката е за. Кой е за? Благодаря. Против. Благодаря. Въздържали се. Отхвърля се. Параграф 4, изменение 5, докладчиката за. За. Благодаря. Против. Благодаря. Въздържали се. Приема се. Пети параграф. Изменение 6. За е докладчикът за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Шести параграф, седмо изменение. Устно изменение. Изменението за допълня, допълнение, е, което води до безпредседентна сума на неплатени евро 24,7 милиарда евро в края на 2014. Уточнение. Кой е за? против. Двама, трима против. Въздържали се? Не виждам. Приема се. Шести параграф, 8 изменение. Докладчиката е за. Кой е за? Благодаря. Против? Благодаря. Въздържали се. Приема се. Седми. Изменение 9. Докладчиката е за. Кой е за? Против? Благодаря, въздържали се няма. Приема се. Осми параграф. Компромиса. Докладчиката за. За. Против. Въздържали се. Приема се. Десето изменение. А той пада, извинете. 8 параграф 11 изменение. Докладчикът не е за. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 12. И то пада. И 13 пада. Параграф 8а. Изменение 14. Докладчиката е за. Кой е за? Благодаря. Против. Благодаря. Въздържали се. Приема се. Девети параграф. Изменание 15. До уточнение. Устно. Отрицателно въздействие. кочката за. За. Против. Благодаря. Въздържали се? Приема се. Девети параграф, изменение 16. Докладчиката за. Кой е за? Благодаря. Против? Благодаря. Въздържали се? Приема се. Девето и 17 изменение. Е, докладчиката за. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. Девети параграф, 18-то изменение, докладчиката за, кой е за? Против, въздържали се, приема се. 9А, изменение 19, докладчиката за, кой е за? Благодаря, против, Въздържали се, приема се. Девета Изменение устно. И докладчиката е за. Оточнява се да се адаптира съответно ролята на кой е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 21. Докладчиката против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 22. Докладчиката против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Параграф 10, 23-то изменение. Докладчиката е за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 24-то изменение. Докладчиката е за. За. Против. Въздържали се. Приема се. 25-то изменение. Докладчикът е против. Кой е за? Благодаря. Против? Благодаря. Въздържали се? Отхвърля се. Параграф 10, изменение 26. Докладчиката е за. Кой е за? Благодаря. Против? Въздържали се? Приема се. Същия параграф 27 изменение. Докладчиката е за. Кой е за? Благодаря. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 10. Точка А. Докладчикът е против. 28 изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис Б. Докладчикът е за. Кой е за? Благодаря. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 29, параграф 10б, докладчиката е за. За. Благодаря. Против. Въздържали се. Приема се. 10c. Изменение 30. А това пада. 10А, изменение 31, докладчикът е за, кой е за? Благодаря. Въздържали се, е, приема се. 11 параграф, 32 изменение, докладчикът е за. Устно изменение. За. Благодаря. Против въздържали се, одобрява се. Извинете. Параграф 11, изменение 33, докладчиката за, кой е за? А, докладчиката против, кой е за? Против? Въздържали се, отхвърля се. 34 и 35 са отхвърлени. Измен... Устно изменение. 36. докладчиката е за. Кой гласува за? Благодаря. Против? Въздържали се? Приема се. 38 изменение, параграф 11, ако е за. Против. Въздържали се. Пада 11Б, 39. Докладчиката против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 11C. Изменение 40. Докладчикът е против. Кой е за? Благодаря. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 41. 12 параграф. Докладчикът е за. Кой е за? Благодаря. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 42. Докладчиката е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 43, параграф 12. Докладчиката е за. Кой е за? Благодаря. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 13, изменение 44, докладчиката е против. Кой е за? Благодаря против, въздържали се. Au параграф 13, amendement 40. Отхвърля се. 45-то е, е оттеглено. Изменение 46-то. Докладчиката за. Кой е за? Против. Приема се. Параграф 13, изменение 47. Докладчиката за. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Параграф 13, изменение 48, кой е за, кой е против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 13а пада. И така гласуваме по целия текст с измененията. Моля, гласувайте електронно. Можете да започнете. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Текстът се одобрява с 19 гласа, 7 за, 7 против, 6 въздържали се. Искате думата ли? Нещо не върви ли? Нещо не работи? Искате да вземете думата ли? Vous ли? Oui. Donc on va ajouter votre abstention. Добре, добавяме вашия глас на въздържал се. Значи стават 7 въздържали се. Има още. Госпожа Гвардия Заба. По трети функция. Имате е, думата. Благодаря, господин председател. Моля ви да запазите тишина, казва председателя. Колеги, имаме още няколко гласувания. Госпожа Гърдия Сабал. Този трансфер отразява реорганизацията на комисията. Нямаме проблем. Нека да гласуваме за. Електронно гласуване, няма проблем да гласуваме за. Par scrutin électronique. Гласува се електронно. Трансфер. Става дума за трансфер в трета функция. И е, докладчика ни казва, че няма проблеми. Приключихте ли с гласуването? Добре, ще ви добавим гласа, щом не сте гласували. 23 за, 3 въздържали се. И по другите раздели госпожа Холмайер тя изчезна. Нека да гласуваме на следващото заседание, господин председател. Това е по член 27 за срок за 6 е, седмици. Какво искате? Значи е, сте съгласни да се отложи, така ли?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 който ще ни струва до 90 000 евро. Не знам точно какви са подробностите. И за да мога да ви информирам надлежно, искам да разговарям преди това с госпожа Орайли. За това нека отложим. Alors, euh, sur... Добре политиката в, сградния, в областта на сградния фонд. Това също може да се отложи. Нещо специално да искате по този въпрос. Еми, с това тогава сме приключили с дневния ред. Следващото ни заседание е на 26 февруари. Има ли други въпроси? Няма. Тогава, колеги, закривам заседанието.